Buenas tardes. Reanudamos la sesión. Добър ден. Продължаваме работа на нашата комисия. След обедна сесия започвам с поздрав към генералния секретар по риболов на Испанското правителство, който е сред нас сърдечни поздрави и благопожелания и благодарности за това, че е сред нас. Минаваме сега направо към девета точка размяна на мнения с Карел Дегух, член на Европейската комисия, отговарящ за търговията. Благодаря, господин комисар, за вашето присъствие днес. Сърдечно ви благодаря, защото наистина всички си спомняте, когато планирахме неговото посещение тук при нас, когато отправихме първата си молба, всъщност и първата покана, още на следващия ден получихме потвърждение, нещо с което не можем да се похвалим в отношението си с други комисари, които принципно би, трябвало, би трябвало да са по-близки до нас. За това благодаря отново за добронамереността и бързината. Важно е да имаме, че имаме днес възможността да се срещнем. Миналата седмица също се срещнахме. С други думи, знаем за какво текат в момента преговори, но в кратко, накратко искам да направя следният преглед. Голяма част от преговорите кои, за двустранни споразумения, които се подписват и договарят в момента, са свързани до голяма степен с, с рибното стопанство и с рибно преработващата промишленост. Нашата цел е да осигурим плавна връзка и комуникация с Генерал дирекция Търговия на комисията, за да можем да си съдействаме и да съгласуваме действията си, а не всеки да работи в една посока, различна от посоката, в която работи на другия. Орел, рак и штука, в крайна сметка. Целта ни е да си сътрудничим и да сме съгласувани Европейската комисия като такава, Генералната дирекция Трейдс в Европейската комисия и нашата парламентарна комисия по рибно стопанство. Важните въпроси, които обсъждаме в момента, с споразумения за свободна търговия с Япония, за партньорство с Виетнам и така нататък. Ако сме координирани, то ползите, които ще постигнем, ще са двойно по-големи. Благодаря ви, господин комисар. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви много. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря за поканата на днешното заседание. Международната търговия в много отношения е важна за сектора на рибарството. Рибарството играе също важна роля в търговските преговори, както на многостранно, така и на едно, двустранно ниво. Аз очаквам да проведем днешната дискусия с нетърпение а, и очаквам да чуя различни мнения. Институционалните отношения са по-скоро с госпожа Данманаки, Генерална дирекция търговия и морско дело работят също по въпроси, които ви засягат пряко ежедневно. Обядвах току-що с Мария Даманаки, ядохме риба. Въпросът е обаче откъде е уловена тази риба, която ядохме. Но мисля, че беше наред. Не знам точно от какъв вид беше. Представете си, ако това не беше изобщо възможно. Но по-сериозно. Сега искам да кажа каква е програмата за търговията и как това се отразява на сектора на рибарството. Знаете, че кръгът Доха е в застой от известно време. Малки са перспективите да се предвижи напред процеса за улесняване на търговията в скоро време. Междувременно ние работим а, по двустранни споразумения за свободна търговия, особено с тези части от света, където има раз, добър растеж. Това е важна част от стратегията за възстановяване на Европейския съюз. Азия е особено важна в преговорите ни. Ние сключихме споразумение с Южна Корея през 2010 с Сингапур. Трябва да приключим до края на годината. преговаряме с Тайланд, Виетнам. Вероятно следващата година ще имаме споразумение. Ще започнем и преговори с Япония, Индия също е важен партньор в преговорите. Знаете, че преговорите отнемат време и понякога дори много по-дълго, колкото е мандата на комисаря по търговските въпроси. Що се отнася до Северна и Южна Америка, приключваме преговорите по споразумение с Канада и провеждаме подготвителни разговори за споразумение за свободна търговия с САЩ. Приключихме също преговорите с Колумбия, Перу. През декември ще се разгледат в Страсбург. Приключваме преговорите с Меркосур, но за сега тя вървят трудно. Провеждаме преговори също и в с държави с Грузия, Молдова, Армения и с страните от Средиземноморския регион на юг. Споразуменията за економическо партньорство също вървят. Наред с това направихме предложение от 1 януари 2014 да бъдат оттеглени предимствата за държавите, които не са ратифицирали споразуменията от 2007. Изминаха вече 5 години и особено ни безпокои едно споразумение, а именно това с Папуа Нова Гвинея, което е в сила. Искам да ви уверя, че нямаме никакви намерения да включваме глоб... правилата за происход по-далече от Тихоокеанския регион. Търговските споразумения ще позволят е, Европейския съюз да се възползва от някои възможности за глобален растеж. Ние искаме да губим тези възможности, още повече, че нашите економики преминават през е, безпредседентна криза. Искам тук да подчертая, че осъзнаваме, че някои от е, преговорите са пряко свързани с рибарството, например с Канада, с някои държави от АСИАН, от Латинска Америка и АКТБ. Ние а, разглеждаме сектора много детайлно. Що се отнася до рибарството, ние се нуждаем от внос на рибни продукти. Разчитаме от внос на две трети от а, това, което се консумира. Затова искаме да се насърчи инвестирането в рибни стопанства извън Европейския съюз, за да се постигнат целите, които се е поставил Европейския съюз. Знаем, че рибните ресурси са изчерпаеми и ние трябва да подпомагаме устойчивото им използване. Когато договаряме споразумение за свободна търговия, винаги имаме предвид, че конкурентоспособността ни за някои рибни продукти например за туна, тон и сурими, консервирани, помагат за стимулиране на заетостта в някои части на света, където има проблеми. Ние се опитваме да отчитаме интересите в сферата на рибарството на Европейския съюз при воденето на преговорите ние не гледаме на тези преговори а, като самоцел, а като нещо, което допринася за развитието на економиката и на рибарството в частност. Разбира се, като балансираме интересите с партньорите ни. Не беше а, подкрепено а, споразумението с Папуа Нова Гвинея, а то допринася за развитието на една отдалечена държава партньор и създава възможности за устойчиви работни места и в Европа. С нужните инвестиции и достъп, защото ако няма такова споразумение, няма да има суровини за изготвянето на продукти от риба тон, които да се изнасят. Същото е положението и с ресурса Сурими. Искаме да се подобри и достъпа до канадски предстанища. Европейските оператори също имат по-широко присъствие в света. Ние искаме споразуменията да осигуряват и достатъчна закрила на инвестициите. Считам, че на този въпрос не се отдава нужната а, видимост. Затова споменавам този въпрос днес. Ние използваме споразуменията като платформи за ангажиране на партньорите ни за устойчив риболов и Нашите интереси не са свързани само с дейността в Европейския съюз. Ние искаме партньорите ни също да спазват стандартите за устойчиво рибарство и да се борят срещу незаконния риболов. Ние използваме преговорите по споразумение за економическо партньорство с Азия, за да при... настояваме да се спазват тези изисквания за устойчивост, както и принципа за прозрачност. Някои от търговските преговори са платформи за преговори за достъп до рибни ресурси. Въпреки, че тези въпроси традиционно са извън обхвата на преговорите, ние прилагаме прагматичен подход, както беше в някои наскоро проведени преговори. Правим това за всеки отделен случай, например в преговорите, които започнахме с Тихоокеанския регион, Надяваме се, че партньорите ни ще бъдат готови да се ангажират по въпроса. Намираме се все още на ранен етап в преговорите, но перспективите са обещаващи. Тези разговори, надявам се, да доведат до сключване на споразумение в областта на рибарството. Относно двустранната търговия, ние не спускаме от поглед използването на двустранните инструменти за търговия върху сектора системата а, за предлагане а, на облегчения към а, сектора изисква да се направи оценка, да видим кой ще се включи в схемата и кой не. Някои страни износители на тон са сред тази група. Те могат да водят преговори за двустранна търговия с нас и операторите от Европейския съюз може би ще ги намерят за привлекателни, особено ако прилагат глобален модел. Ние започнахме да използваме търговски инструменти за насърчаване на устойчивото рибарство. Например, инструмента за незаконният, недеклариран и нерегулиран улов. Това обхваща цялата верига, особено имам предвид усилията, които се правят за устойчиво използване на общите ресурси. Днесната дискусия ни позволява да направим оценка на връзките между търговията и политиката в областта на рибарството. Надявам се, че такава оценка не може да бъде само с едно измерение. Всичко, което правим, създава възможности, но ни сблъсква и с предизвикателства. Като комисар по въпросите на търговията, аз винаги се стремя да поддържам баланса между всички интереси на Европейския съюз. Напълно отчитам и безпокойствата на сектора на рибарството и на политиката на Европейския съюз в областта на рибарството. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин комисар, казва председателят. Започваме с изказвания на координаторите и след това даваме думата на всички депутати, които я поискат. От групата на НП госпожа Фрага, тя не е координатор, но ще вземе позиция. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар Дегухт. Радвам се, че сте намерил време да ни отделите и да ни посетите за разговор по въпросите, които ни вълнуват, а именно връзката между рибно стопанство и търговия. Първо ще направя кратко изложение, след това ще задам конкретни въпроси. Казахте, че рибното стопанство е важен елемент от търговската политика. Да, наистина това е така. Ще се съсредоточа върху това, което според мен е най-важното в рибното стопанство, а именно пазара за риба тон и производни продукти. Както знаете, това са 4,2 милиона тона в световен мащаб. И това няма да се промени. Производството на консерви в Европейския съюз представлява 7% от световното производство. Тоест, общностното производство тук е много малко, и няма значение какво се случва вън от нашите граници. Така ли иначе обаче, каквото и решение да вземе вън от нашите граници, може да се отрази на други държави, спрямо които сме взимали мерки в миналото. И това ни вълнува. Не си мислете, че сме тук само като защитници на нашата собствена позиция. Защитаваме и стратегиите, които са дългосрочни и добре премислени, а не стихийни. Няма да влизам в дебата за Папуа Нова Гвинея или Сейшелските острови. Мерките, които бяха взети на времето в Папуа Нова Гвинея, от се, имаха отражение върху Сейшелските острови. Сега, какво се случва с Тайланд? Тайланд е най-конкурентната страна в производството на консерви батон. Това какво се случи там и какво е нашето отношение, със сигурност ще се отрази върху Папуа Нова Гвинея Нулева е митническата ставка, която Австралия, например, дава на Виетнам, Папуа, Нова Гвинея и Тайван. Папуа престана да изнася за Австралия в резултат на това, просто защото не можеше да се състезава повече с Тайван и с а, Тайван. Тайван и Виетнам избутаха, с други думи, Папуа, Папуа Нова Гвинея. Виждате, че движенията са наситени, пазарът е много конкурентен. Така че това, какво, начинът по който постъпим с Тайланд, ще се отрази на Папуа. Знаем в момента, че договаряте споразуменията за партньорство с много държави. Това, което бих искала да ви помоля, е в, за това съм говорила вече с Генерална дирекция Морско дело, бих искала да пледирам за регионалният подход. Защо? защото нашите политики трябва да бъдат съгласувани. Казахте на времето в комисията Трейд, генерална дирекция Трейд, че сме имали предложение за риболовна дейност, което сме отказали. Сега обаче, когато се договаря цялостно регионално споразумение, дали не можем да включим успореден преговорен процес, като Съединените щати. Штатите в момента имат 60 милиона евро споразумение, подписано с този форум, за да излизат на риболовни рейсове там в този географски регион. Дали не бихме могли да използваме предоставената възможност и да проведем паралелен преговорен процес за риболов в целия този регион? Знам, че в момента договаряте споразуменията за партньорство. Моля ви да включите рибното дело. И искам да ви попитам какво мислите за този регионален подход. Склонен ли сте да го споделите? Какви са също така и възможностите за разширение в споразумението за партньорско сътрудничество с целият източно-тихоокеански регион. Дали не може да ни дадете повече подробности за Тайланд? Тайланд много ме вълнува мен, защото в момента това е най-конкурентната страна в производството на консерви батон. И накрая, Искам да ви кажа следното. Някои от решенията, които се взимат в момента, могат да имат последствия върху други страни, билите от колектива АКТБ или не. Дали не може преценката да е по-премерена и регион, регионалният елемент да бъде включен още от самото начало, за да избегнем тези стихийни действия на пазара. Благодаря. Благодаря ви аз, госпожо Фрага. Eh, la, la última pregunta. Да, извинете, продължава госпожа Фрага. Последният ми въпрос е споразумението за свободна търговия с Тайланд. Това ми бе въпроса. Не знам дали може в момента да ми дадете повече информация за хода на преговорите, по-специално риболова. Тайланд и Виетнам – са две държави, които много ме вълнуват. Имате ли нещо конкретно да ми разкажете? Това ми беше един въпрос и другият ми въпрос е как се развиват договорните ни взаимоотношения с целия източно-тихоокеански регион. Дали, и попитах ви също така, и какво смятате за този глобален регионален подход? може ли да следваме примера на Средните щати в този регион? Благодаря. Благодаря. Сега има думата госпожа Родос от социалистите. Благодаря, господин председател. Всъщност нямам толкова много въпроси. Госпожа Фрага всъщност засегна най-важните въпроси, що се отнася до АКТБ. Искаме да останем конкурентно способни. От друга страна обаче ние имаме високи стандарти по отношение на околната среда а, и по отношение на рибата. Така че всичко това трябва да се има предвид. А, трябва да се има предвид и вътре в, самата, а, в самия комитет, когато се постигат споразумения. Не можем да отстъпваме. А, и затова искам да чуем от вас къде са най-големите трудности, а, що се отнася до спазването на нашите стандарти. А в комисията по селско стопанство ние не искаме да изгубим част от конкурентоспособността си, но от друга страна искаме да запазим високите си стандарти. Как може да се постигне това? Дискусиите бяха много оживени и това е по-скоро един любезен начин да го кажа. Благодаря ви. Господин Галахър. Благодаря, господин председател, както и колегите. Аз също искам да благодаря на комисаря за а, това, че е сред нас и споделя своите виждания. Има връзка между търговията и рибарството. И всички ние сме напълно наясно, като гледаме търговските данни за вноса, за износа, че в Европейския съюз се внася много риба. Така че трябва да помислим по тези въпроси и комисаря Деманаки, разбира се, има своите отговорности по отношение на устойчивостта в рибното стопанство. Но ако трябва да намалим вноса или поне се опитаме да запазим съществуващите нива, тогава имаме задължения да се положат всички усилия за постигането на тези цели. И държавите членки понякога забавят обработка на, обработката на документи за регистриране на нови рибарници. Това, според мен, е, има отношение и към околната среда, и към търговията, и към рибното стопанство. Господин комисар, вие може би не разполагате с цялата информация, но в... бях в Гренландия наскоро време като ръководител на делегация. Оказа се, че 380 хиляди тюлени се ловят там. Знаете, че за Исландия основните източници на доходите са от рибно стопанство, риболов и преработка. Това също е въпрос, който интересува и канадците, и Световната а, търговска организация. СЕТА. Очаква се решение по този въпрос. Вие споменахте търговските санкции. Не зная как гледате вие на въпроса за санкциите и връзката с свободната економика. Риболовната дайност трябва да бъде обаче устойчива. А ние виждаме, че запасите в много случаи намаляват. Не е редно да се споменават конкретни държави, защото когато се правят предложения за санкции, нашето виждане тук е, е да бъдем много внимателни. Оказва се, че 90-95% от рибата всъщност се изнася. И за Европейския съюз това няма голямо значение, защото ние внасяме тези количества. Интересуваме обаче какво е вашето виждане. Това, разбира се, се отнася и до комисаря Деманяки, но все пак вносът е в ресора на комисаря по търговия. Има изключителни обстоятелства, при които тези мерки са много съществени. Има някои аспекти в търговията, когато не можем да избегнем такова решение. Но много бихме искали да чуем какви са инструментите, които вие предлагате на комисията за да се действа в една посока, едно посочно да работят и парламента и комисията. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Галагер. Госпожа Льовен. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Като координатор на групата на зелените искам да ви приветствам с добре дошъл. Аз съм докладчик по реформата на външните аспекти на общата политика в областта на рибарството. Този доклад беше гласуван в Страсбург миналата седмица. Като докладчик по въпроса, аз винаги виждам, че има опасност флотите на Европейския съюз да станат максимално устойчиви. Европейския съюз трябва да спазва споразумения, да сключва споразумение само с страни, които спазват правата на човека и други изисквания. Това са все изисквания, които налагаме към риболовните ни флоти. Освен това, има доста екологични изисквания, които трябва да спазват корабите. Ние внасяме две трети от това, което се консумира в Европейския съюз, както сам казахте, господин комисар трябва да гарантираме, че рибата, която се внася в Европейския съюз, е обект на устойчив улов. Иначе просто премесваме, преместваме проблемите на друго място, например проблемите свързани с свръх експлуатирането на запасите. Рибата не е като обикновена стока. Това са природни ресурси, свързани с, с е, изхранването е, в развиващите се страни и това трябва да се отчита, когато сключваме споразумения с тях. Изключително важно е комисарите по въпросите на развитието на рибното стопанство е, и на търговията да работя съвместно с комисаря по околната среда. Тази сутрин изслушахме представяне на Генерална дирекция Маре по един списък на държави, които не си сътрудничат с Европейския съюз по прилагането на регламента за риболова ННН. След 6 месеца могат да се наложат а, санкции върху тези държави. Въпросът ми към вас, господин комисаре, а как гледате на този списък, как работите заедно с комисаря Даманаки по въпроса. Освен това, се питам в търговското споразумение, което споменахте с Корея, как е отразено въпроса за рибарството и как е възможно да допускаме внос от Корея, като същевременно знаем, че Корея е държава, която извършва ННН риболов. Има заведени дела срещу нея. Има глоби, които не са изплатени от корейските оператори. Така че обмислите ли търговски санкции срещу Корея евентуално? Дали участва Генерална дирекция Търговия заедно с а, Генерална дирекция Маре да се включи и Корея в списъка на държавите, които не сътрудничат? Защото моята информация е, че Корея не сътрудничи тя дори е, няма система за спътниково наблюдение на корабите, така че не може е, да контролира флотата, която извършва риболов на далечни разстояния. Госпожа Фрага също спомена Папуа Нова Гвинея и споразумението с а, тази държава. Вие споменахте за споразумението за економическо партньорство с нея. Има интересен филм, който искам да ви препоръчам. Нарича се Консервен рай и показва какъв е ефекта от това споразумение върху сектора на рибарството и върху местното население в Папуа Нова Гвинея. И аз не преувеличавам, като казвам, че това споразумение не беше в полза на обикновените рибари, обикновените хора в Папуа Нова Гвинея. А това е само един пример на заграбване на територия от чужди компании в Папуа Нова Гвинея. Има също много случаи на проституция. Сериозно са засегнати местните хора, които преди са работили в консервните фабрики. Господин Ферейра. Благодаря ви, господин комисар, за презентацията, казва Жуал Феррейра. Сигурно сте информиран за това какви позиции сме заемали ние като парламентарна комисия в миналото относно международната търговия и риболова. Със сигурност знаете също така, че тук приехме много важен доклад. Доклада на господин Кадек от НП. В този доклад се съдържаше следното важно послание, а именно в никакъв случай няма да пожертваме европейският риболовен сектор в името на свободната търговия. И това е твърда позиция на нашата комисия. Позиция, която се споделя от всички политически групи. И в някои от изказванията на преждеговорившите вече бе застъпена тази позиция. В Европа съществува един тежък проблем в риболовният сектор, а именно добива. Непрекъснато оказваме натиск върху началната изкупна цена – те са много, тази цена е много ниска и това се отразява неблагоприятно на крайбрежния дребен и любителски риболов, който всъщност представлява голяма част от европейския риболовен сектор изобщо. Спадат в цените, продажните цени на рибата. Освен това съвпада във времето и с очакванията от по-различен вид на потребителите. Защо? Защото те получават все повече и повече ефтина риба отвън, от страни, от други страни, където екологичното законодателство не е толкова строго и толкова стрикно, колкото в Европейския съюз. Пак повтарям, не сме склонни в никакъв случай да жертваме европейския рибен сектор в името на свободната търговия, която позволява вноса на тази ефтина риба отвън. Господин комисар, вие няколкократно сте заявявал, че сте за свободната търговия. Това е ясно и няма да ви оспорваме това право да споделяте тази мнение, тази позиция, но трябва да изслушвате и други мнения, според които либерализацията представлява заплаха. Конкретните ми въпроси са свързани с някои от търговските споразумения, които в момента договаря Европейската комисия. Например, Канада, някои латиноамерикански страни, страни от басейна АКТБ и азиатски страни. Господин комисар, във всяко едно от тези е, споразумения, които вие всъщност и сам споменахте, във всяко едно от тези споразумения и относно риболова, кои елементи може да цитирате и които дават дефиниция за това какво е риболовен сектор – както и кои приложни полета на споразумението ще окажат влияние върху бранша като цяло. Имам предвид действията, приложното поле на споразуменията за партньорство. В някои случаи имаше даже ембарго, блокаж, защото някои от държавите, от третите държави не искаха, противопоставяха се на подписването на това споразумение. Дали може да ни кажете кои бяха тези споразумения? кои споразумения бяха блокирани, тези, които всъщност имат отношение към рибното стопанство. Благодаря. Благодаря, каза председателят и аз. Преди господин комисария ще се изкаже ще се изкаже колегата. Благодаря, господин комисар, за присъствието. Благодаря за това, че с чувство за хумор приемате това обсъждане. Не е лесно да се постигне равновесието между а, алчността в краткосрочна перспектива и а, историята в дългосрочен план. Това никак не е лесна задача. Така че това може би се отнася и до споразуменията, които ще сключим. Дали ще спасим Виетнам от проблемите, е, свързани с е, скаридите, например? Нещо, което не е много мъдро, може би. Как ще се отнасяме към подобни проблеми? проблемите свързани с рибарството. Ще се консултираме ли с Елинор Остер преди да отговорим? Консулт. Консулт Елинор Елинор Олстрим. Ще се консултираме ли с Елинор Олстрим? Тя получи Нобелова награда за онова, което писа за управлението на масите. А, рибарството е а, е, масата на търговията, а рибарството е една определено голяма маса в сферата на търговията. Благодаря, господин Томас. Е, имате максимум една, една минута. Merci, monsieur le président. Je vais être très très courte. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Колегите настояват е, че има и изместване на риболова от Европейския съюз, увеличаване на вноса. Европейците все повече консумират риба, но не само за това, защото цената е по-добра при вноса. Това е първият аспект. Ние искаме много неща от рибарите, Това са все законни искания, свързани с опазване на околната среда и на ресурсите, но това трябва да се отчита и при справедливата търговия. Не може да се изисква всичко в споразуменията, многостранни или двустранни. защото а, трябва да се използват а, споразуменията за търговия и в областта на рибарството, за да се разпространяват ценностите на Европейския съюз за устойчиво развитие. Комисарят има думата за отговор. Благодаря ви много за поставените въпроси. Първо искам да обясня, как работим съвместно с Генерална дирекция Мария по всички тези въпроси. Много от това, което застъпихте тук, е от техническо естество и е в ресора по-скоро на госпожа Даманаки. Генерална дирекция търговия и комисаря по търговските въпроси водят преговори от името на Европейския съюз. Това е така но ние го правим в тясно сътрудничество с комисарят, който отговаря по тези въпроси, в случая госпожа Даманаки. Когато преговаряме по търговските въпроси, ние не вземаме самостоятелно решение какво ще се направи, какви отстъпки ще бъдат направени или прочее. Понякога трябва да се действа като арбитър комисарят по рибно стопанство Мария Даманаки, както и другите комисари, трябва да постигнат съгласие или поне да не се противопоставят на това, което ние решаваме и по това, което преговаряме. Аз не съм някакъв етола, който взема решения самостоятелно по търговските споразумения, дори да искам да го правя. Защото иначе няма да съм добре дошъл в парламента. Има една област, в която комисията преговаря самостоятелно. Това е в областта на селското стопанство и решението не е добро. Искам да подчертая, че това не е добро решение. То беше решено преди 14 години. Нашата позиция така се отслабва, защото има противоречие между държавите членки. Но трябва да уважаваме това, което е, е решено. Никога не съм имал проблеми с Мария Даманаки по каквато и да е тема. Така че няма проблеми с този отрасъл. Най-голямата трудност е по-скоро да убедим търговските ни партньори, че изискванията за устойчивост не са прикрита форма на протекционизъм, че искаме да се постигне устойчиво развитие. Беше споменато споразумението с Южна Корея. Това е държава, която е, има силно развито рибно стопанство постигането на добри резултати в сферата на устойчивото развитие ще е възможно, когато и партньорите ни осъзнаят, че това е важно за социално-економическото развитие на техните граждани. Когато водим преговори по търговските въпроси, винаги включваме глава, свързана с устойчивото развитие и рибарството е част от тази глава. Ние преговаряме по споразумение с Молдова. Там не се извършва кой знае какъв голям а, риболов, защото а, тя няма излъз на море, така че зависи за коя държава става дума. Например, Молдова не е голям фактор в рибарството. Но когато говорим за Приднестровието, например, там се намира най-голямата река и може да възникнат споровете. Но когато говорим за Тайланд, за Южна Корея и други, нещата изглеждат по-различно, отколкото с държави, които нямат излъз на море. Беше поставен въпрос за Тайланд и той е напълно уместен във връзка с сектора на рибарството, тъй като Тайланд е един от най-големите износители на особено консервирана риба тон в света. Ние сега работим по определенето на темите, по които ще преговаряме. И след това ще започнат вътрешните процедури за официално стартиране на преговорите. Целта е това да стане през първата половина на 2013. Мога да ви уверя, че рибарството ще е една от темите, която ще бъде включена в преговорите. Госпожа Фрага също спомена за ефекта от този тип преговори върху Папуа Нова Гвинея в конкретния случай. Разбира се, че може да има ефект, тъй като Папуа Нова Гвинея е източник Там а, могат а, да разтоварват а, своя улов и кораби от други страни, за да могат да бъдат консервирани на място. Така че трябва да се види какъв ще бъде а, ефекта от а, всичко това. Не считам, че това не е особен проблем за Папуа Нова Гвинея, защото в съседна държава има най-големите риболовни полета за рибатон. Uh, uh, uh, Там се намират най-богатите залежи на рибатон. Споразумението СИП с тях създава възможност за създаването на курсевни фабрики на място. Госпожа Ловен спомена за консервирането на рибатон в Папуа Нова Гвинея. Казахте, че трябва да се запознае с а, а, една книга. Господин Това, вие ми направихте това предложение. Знае, че има доклад от външни консултанти и още един доклад, който беше възложен от самия Европейски парламент. В тях се казва, че има особен екологичен ефект сключването на споразумение за економическо партньорство. Дейвид Мартин беше докладчик на парламента по въпроса и той подчерта, че това създава положителни възможности на място и създава работни места за хиляди жени. Повечето от хората заети в е, този бранш са е, жени, така че се създават работни места в Папуа Нова Гвинея. Аз съм бил там. Това, от което те определено се нуждаят, са работни места. Мога да ви уверя в това. и считам, че парламентът е, трябва да обръща внимание на докладите, които а, е, сам възлага. Then the question about uh, the uh Имаше също поставен въпрос а, за преговорите в а, региона на Тихия океан. Тихоокеанския регион е доволен от тези преговори, но има три елемента, свързани с рибарството. Основното им искане е удължаване на дерогацията за замразена и прясна риба. Те са готови да дадат достъп до своите ресурси чрез споразумение за партньорство в областта на рибарството, като ние им помагаме в замяна за устойчивото развитие на рибното стопанство в региона. Така че това трябва сериозно да бъде разгледано като възможност от страна на Европейския съюз. Ние нямаме никакви намерения да въвеждаме универсален сорсинг в други споразумения, нито пък в други споразумения за економическо партньорство. Дерогация беше поискана от Намибия. Дерогация за правилата за происход беше поискана от Намибия, както и, и а, сорсинг на някои кораби, които не плават по техен флаг, но които разтоварват улов за преработка в техни фабрики. Така че това е свързано с универсалния сорсинг. Господин Галагер повдигна доста въпроси. В голяма степен те са свързани с ресора на госпожа Даманаке. Тя работи много усърно в областта на аквакултурите. Това отслабва натиска, на който са подложени дивите а, ресурси. Имам и някои други бележки, които ще направя по-късно, когато правим обща оценка на положението. Имаше поставен въпрос за регламента за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. имаше критики, че се прилага бавно. Съвсем не отдавна той започна да дава резултати на 15 ноември 2012 комисията предупреди 8 държави от, за риска, че ще бъдат вписани като държави, които не спазват изискванията за недопускане на незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов. Те ще бъдат обект на санкции, ще им бъде дадена възможност да коригират положението. Комисията също предлага план за действие за всяка отделна от тези 8, 8 държави, така че много внимателно ще следим а, този въпрос. Искам също да допълня, че Корея се разследва по регламента ННН, но не мога да коментирам по-подробно на този етап състоянието по това досие. Когато обсъждаме рибарството при преговаряне по търговски споразумение се включват няколко елемента. Първо, достъп до пазара. Генерална дирекция търговия, заедно с Генерална дирекция Мария, определят какъв да бъде този достъп за ривни продукти. Ние разчитаме в голяма степен на внос на ривни продукти. Това е 65% от потреблението на Европейския съюз. Има доста чувствителни аспекти, свързани с сардини, сурими, тон и хамсия. Друга тема е свързан с правилата за происхода. Това е най-важният и обикновено най-труден аспект на преговорите защото тези правила за происход са доста ограничителни по отношение на риболова и не отговарят на сегашните реалности. Например, се иска рибите да бъдат улавени от кораби на държавите партньори. Това е проблем за развиващите се економики, където операторите не могат да се позволят големи инвестиции в риболовни кораби. Третият елемент е устойчивото развитие и тук се опитваме да ангажираме партньорите си да прилагат международните стандарти за устойчив риболов. Конвенцията за трансгранично преминаващите видове и някои други международни документи. Освен това се разглеждат е, и други конкретни въпроси с отделни страни, например с Канада. Там а, преговаряме за засилване на а, достъпа, като се а, примахнат ограниченията за риболов от страна на някои провинции. Относно равнопоставеността, и защитата на сектора на рибарството. Тук бяха споменати рибарите многократно. И аз не съм очаквал друго, но все пак трябва да имате предвид и следното. Ако внасяте 65% имате 35% местно производство, в каква степен ще защитавате собственото си производство, дава предимство и на тези, които внасят. Трябва да направите и а, тази економическа сметка, тъй като защитата, която осигурявате на вашата а, индустрия, на рибарството, изобщо за рибния сектор като цяло се определя от цената, която определите за вашата продукция. Това им осигурява допълнителен марш приходи. Така че трябва да се види къде е точката на равновесие, а това зависи за какви видове става дума. Не можем да кажем, просто ще защитаваме нашето производство и точка. Това не е реалистично от економическа гледна точка. Ние сме атакувани за доста от субсидиите, осигурявани от Европейския съюз. В началото аз споменах кръгът преговори Доха. Едно от нещата, които винаги се поставят за разискване, когато искаме да се постигне споразумение с най-слабо развивите държави, винаги не се пита, вие ще премахнете ли субсидиите за а, вашите кораби, например, за субсидирането на дизеловото гориво и прочее. Много от развиващите се страни настояват да премахнем субсидиите. Това е огромна тема и тя е от особен интерес за нас. И трябва да й обръщаме нужното внимание. Но моля ви също да имате предвид, че това е част от една по-цялостна картина. Чудесно, господин комисар. Много ви благодарим за обясненията, за посещението и винаги сте добре дошъл. Отново да ни гостувате за да обсъждаме тези и всякакви други въпроси. Благодаря. Може би следващия път, когато комисарят е, дойде, би трябвало да отговори на някои от въпросите, които аз зададох. Вие споменахте бегло някои от нещата, които в момента, по които в момента се работи. Но, що се отнася до Световната търговска организация, вие сами имате правомощия там. But, uh, Има един въпрос, който предстои да се обсъжда в СТО. По отношение на търговията, този въпрос не беше включен в преговорите за свободна търговия. Той се повдига като отделен случай в СТО. Разбира се, ние отстояваме позициите си, но ще видим как ще се развият нещата. Канада, а и Норвегия отново повдигат въпроса пред СТО. Ние обаче не искаме да се смесват тези въпроси с търговските преговори с Канада. Въпросът не е свързан с рибарството и в края на да казваме, ако искате да атакувате в СТО, можете, свободни сте да го правите, но нека да не смесваме тези въпроси с преговорите за свободна търговия с Канада. Така стоят нещата. Е, is that an answer? С това отговарям ли на въпроса ви? Answer, but... Uh, от политическа гледна точка да, но аз ви попитах как стоят нещата за момента. Вие може би не искате да ни отговорите, може би това не влиза във вашите задължения. Просто кажете, че е така, ако е така. Помолихме ви да споделите някои виждания по въпроса за Канада и Норвегия. Както току-що ви каза господин Галахър, те отново повдигнаха въпроса. Те започнаха процедура, според която трябва да отговорим на редица въпроси, след това един панел трябва да вземе решение по темата. Така че има си процедура и тя отнема поне една-две години но изолирахме този въпрос от преговорите, защото е пределно ясно, че няма да успеем да решим тези проблеми в а, периода, в който водим преговорите. И ако тези два въпроса се обединят, просто няма да стигнем до никъде. СТО ще работи по решението, но то няма да бъде взето до края на приключването на преговорите. Всички страни са наясно, че тук няма възможност за компромис. Това е пределно ясно. Така че не е добре да вкарваме тази тема в преговорите. Добре, благодаря. И с това приключваме гостуването на комисария. ¿Les parece? Continuamos con el siguiente punto del orden de... Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно обмен на мнения по протокола с, за риболов за Мавритания. Ще сляза долу в залата и оставям председателското място на заместник председателя. Okay, И така, господа депутати, сменяме председателстващия и преминаваме към протокола за партньорство. И правим това, защото Габриел Адровер е докладчик и му давам думата. Да, благодаря. Е, така, от тук мога да говоря по-свободно. Въпроса, за съжаление, ще го обсъждаме в отсъствието на господин Депипер на предходното заседание на нашата комисия и след е, обясненията, изявленията, той си отида, отиде, тръгна си, сякаш с убеждението, че ни е убедил. Или не ни е разбрал обаче, или нещо друго му се е случило, но това съвсем не бе така. Надявам се, че сега ще му предадат, че не само, че не ни убеди, не само, че не ме убеди, но всъщност и ни даде нови аргументи да отхвърлим това споразумение, този протокол, който комисията подписва с Мавритания. Ние сме против това споразумение, против тази му версия всъщност, защото принципно сме за споразумение. Но в сегашния му вариант, в сегашния му вид, въпросното споразумение е крайно неблагоприятно. Няма смисъл от такова споразумение. Ще ви кажа защо. Защото няма нищо ново. Няма нищо ново и бих искал да попитам комисията за подробности. Това е най-важното ни споразумение в областта на сътрудничеството в риболовната дейност и относно финансовите му измерения. 15 месеца всъщност обсъждаме едно споразумение, което трае две години. Това ясно сочи колко е труден преговорният процес. Ясно сочи и че нещо куца. Съветът все още не е подписал споразумението и не е започнало временното му прилагане. И за това искам да задам въпрос кога това може да очакваме да се случи в близко или в далечно бъдеще. Наистина, споразумението е лошо, може би не цялото то е лошо, но в по-голямата си част и предвижда примат в правото на европейската флота да излиза на риболовни рейсове в водите на Мавритания. Ние от наша страна изискваме редица условия, сред които са и защитата на човешките права. Флотата се е, финансовото финансовите ресурси са на свой ред също достатъчно значителни. Защо сме против? Защо аз като докладчик съм против? Ще ви повторя накратко. На първо място, много пъти съм го казвал, отново го повтарям защото това споразумение се договаря без участието на парламента и без участието на представители на бранша. По точно обратното, секторът е, отговорно заяви на комисията преди тяхната 6, 7 или 8, вече съм загубил дирята среща, която те са провели, при положение, че вече се знаеше, че още при петата среща нещата бяха уредени и оттам насетне просто бяхме държани в заблуждение нарочно. След това споразумението е било нарочно договаряно тайно и от парламента, и от сектора. Затова ние сме против него. То не е благоприятно, защото не осигурява достъпа на европейската флота. 33 кораба, 25 от които испански. Какви са аргументите за тази забрана? Някои от тях дори са абсолютно неверни научни доклади, които са морално устарели. Нито един научен доклад от по-ново време не е бил взет под внимание, защото там именно се говори, че няма нужда от орязване на размера на плотата. На флотата. Комисията в началото твърдеше, че няма възможност да се лови риба. Там след това започнаха да усукват и да казват, че флотата е прекалено, раз, прекалено голяма за малкия район, в който ще се лови риба че рибните запаси намаляват драстично, че е много по-скъпо за Европейския съюз и за корабопритежателите, за които в крайна сметка това ще означава 300 до 400% увеличение на себестойностите разходи. Друго опоскъпване идва от таксите, които трябва да се плащат за разтоварване или акостиране в мавритански пристанища или поради задължението да се наема определен процент от екипажите от мавритански происход. Като добавим значи всичко това едно след друго, става ясно защо е толкова неблагоприятно това споразумение за нас. Няма да се спирам на другите е, отрицателни черти за много пристанища ще спомена две пристанища на Канадските острови, например, защото това ме вълнува особено и те, освен това, ще бъдат сред най-потърпевшите. Комисията твърди, че това е едно от най-добре договорните споразумения. Аз не съм на това мнение. Не само, че не е изгодно за нас, а и е отхвърлено от бранша. Искам да задам два въпроса на комисията по два различни въпроса и двата обаче много важни. На първо място, може ли комисията ясно да ми каже, и това е лесно, колко кораба са ползвали разрешителни откакто е подписан този това споразумение. Какъв е брутният тонаж, какви освен това, рибни видове са уловени, кои дълбоководни, кои в плитки води, кои ракитообразни, кои ръкообразни и така нататък. И от тук можем да извадим извод за има ли, това има ли смисъл или не да се, рибо, да се лови риба и каква по-точно. След това на едно друго заседание, проведено неодавна в Корепер, се видоизмени правната основа на това споразумение. И в началото, както до момента всъщност, е, правната основа бе 43.2а. Сега изведнъж само се казва член 43. Това е едно да кажеш договора, без да уточниш кой член от този договор, коя алинея. Защо се е получило това? Какво е в основата на тази промяна? И освен това питам каква е позицията на комисията относно това изменение. Комисията съгласна ли е или не е? И ако не е съгласна, какво ще прави? Какво възнамерява да предприеме за това видоизменение, за тази модификация, която аз не разбирам и не приемам? Искам просто да знам защо се е получила и какво смята да комисията да предприеме? Може ли да се обжалва това решение? Разбира се, след като ни стане ясно, тогава ще вземем решение. Просто искам сега да ни се изясни. И сега, след като изслушам мненията на колегите, ще е, обобщя но още от сега заявявам, че моята позиция е да не се ратифицира това споразумение, защото е абсолютно вредно за нас. Не само, че не ни носи ползи на нас като Европейски съюз, а и на риболовния бранш, като такъв трябва да се предоговори. И не трябва да се предоговаря след като влезе в действие, както твърди комисията. Рибарите нямат нужда от 4 месеца пробен период, за да видят дали ги облагодетелства, дали не ги облагодетелства. Това е очевидно и никой от тях не иска такива разрешения. Повече от това какво искаме. Това е вече ясен отговор за това, че те не считат за полезно това споразумение. Няма нужда от такъв изпитателен 4-месечен период. Освен това, това е друг абсурд. Защо трябва да имаме 4-месечен период при положение, че след влизането в действие има 3-месечен период, в който трябва да се извършат плащанията. След като изплатим 75 милиона на Мавритания и ако след това решим, че искаме да прекъснем действието на договора, не знам дали ще имаме възможност да си върнем обратно парите. Знаем всъщност от практиката до момента, че това е, не е възможно. Ето това е още една причина да отхвърлим това споразумение това конкретно споразумение принципно сме съгласни с необходимостта от споразумение между Европейския съюз и Мавритания което обаче да облагодетелства в еднаква степен и двете страни. Никой не трябва да извлича полза на гърба на другия. Благодаря. Uh, Благодаря. Изабела Мерин, Санчо Переро, Миранда Петрал Немес. Започваме с Миранда. Presidente, sono primero е, Антолин Санчес Преседо. Започваме с Санчес Преседо. Благодаря ви, господин председател. Няма да повтарям това, което казах вече на миналото заседание на нашата комисия, нито ще повтарям аргументите, които изтъкна докладчика господин Мато. Аз съм в общи линии съгласен с неговото становище и от миналия път до сега не съм намерил всъщност никакъв друг допълнителен мотив, който да ме накара да си променя и вижданията, и позицията. Няма, с други думи, нужда от ревизиране на това споразумение с Мавритания. Искам да кажа, че поставих преди време всъщност вече въпрос на комисията, питайки защо бе репатрирана изгонена европейската флота от териториалните войни, води на Мавритания, където те ловуват китоподобни видове. Отговорът обаче не ме задоволи, т.е. обезпокои ме. От 2008 година изчисленията за биомаса потвърждават следните важни данни. Първо, няма необходимост да се спре, а просто да се намали риболовното усилие. Това, следователно, не значи, че трябва да бъде изгонена от там европейската флота. Може да се намали концесията, но не да се забрани. На второ място, този доклад подчертава, освен това, че и мавританската флота, която се състои и от 900 малки съда, лодки, канута и така нататък, и 200 трай, трайлери, хладилни трайлери от други държави, които обаче ловуват под мавритански флаг. Това също трябва да се обсъди дали европейската флота след нейното изгонване всъщност, дали в басейна ще лови риба само местната, същинска мавританска флота или тези маскирани чуждестранни кораби. След това отхвърлянето от страна на бранша и на различните институти по морето и морското дело ни сочат, че на, на едно неотдавнашно заседание на неправителствени организации и представители на бранша в Мавритания са се критику, се е критикувало присъствието на китайски трайлери там, които плават под мавритански флаг. В крайна сметка става дума за следното. Това споразумение установява економически условия, които са много по-благоприятни финансово даже от предходните, но за сметка на това е, се намаляват количествата риба, като може да се лови. Това е меко казано непропорционално. Не, не получаваме това, което заслужаваме с оглед на вложенията от наша страна. Освен това, тези мавритански наши партньори не се знае дали са същински мавритански рибари или са маскирани чужденци, които ловуват риба за сметка на изгонената от там европейска флота. От тогава всъщност до сега продължавам да се е, обез... разтревожвам все по... в все по-голяма и по-голяма степен. Питам комисията, комисията не ми отговаря, но така или иначе споразумението е изключително неуравновесено, дава лош пример, не отговаря на реалните нужди на сектора, а си служи с клопки, които ограничават риболовните права и след това всъщност превръщат в законни действия, които на други места отхвърляме. Както, например, в моята в моя избирателен регион в Испания. Всички тези въпроси си останаха висящи и това ми дава право да се произнеса и аз против подписването на протокола и за възможността той да бъде ревизиран из основи, за да може да бъде подкрепен от нас. Благодаря. Благодаря, Изабела. Навин. Благодаря много, господин председател. Преди няколко години, мисля, че беше 2011 или 10 та ако не се лъжа, тази комисия е, организира пътуване до Мавритания с госпожа Фрага, господин Ферейра и всъщност още няколко други депутати. Срещнахме се с представители на бранша. много ясно ми беше по време на срещата, че този там се защитават собствените интереси за ръкообразните. Те си имат свои собствени траулери и това е един отрасъл, който те искат да развиват. В съвместно решение, което беше подписано от НП, социалисти и демократи, Зелени, АЛДЕ през май 2011 година, парламентът заяви, че докато протоколът с Мавритания дава възможности за свръх е, а, улов на някои определени видове, например октоподи, дава а, възможност на европейски съюз да има известни предимства и дава възможности за риболов на европейските риболовни кораби. Това беше мнението на парламента през 2011 година и под него се подписаха всички парламентарни групи. Освен това се каза, че трябва да се спазват изискванията на ФАО, като се даде възможност на местните рибари с малко търговско значение да развиват риболовна дейност в мавритански води. Това беше решение на парламента. И този парламент даде, така да се каже, мандат на комисията по тази причина да договаря протокола с Мавритания. Така че имаме впечатлението, като слушаме обсъждането в комисията, че парламентът би трябвало да се противопостави, но във всъщност мнозинството гласува в подкрепа. След това да видим какво казва съветът. Съветът казва, в своите заключения от 20 март 2012 година, че поради външнополитически съображения и приоритетите на крайморските държави, свързани с развитието на рибарството. И така, какво е необходимо за развитието на рибарството? Имам а, тук протокол от обсъждане по време на една кръгла маса през октомври 2012 година, на която на кръгла маса са участвали различни организации на рибарите в Мавритания. Сами можете да си го прочетете. А, те а, силно подкрепят подписването на този протокол с Европейския съюз. Считат, че за първи път има справедливо споразумение с Европейския съюз. Те аплодират а, този протокол и искат всички други споразумения, които мавританското правителство сключва с други а, чуждестранни правителства, да бъдат а, подписани по подобен, по подобен начин. И така Европейския съюз всъщност е, е показал лидерство по отношение устойчивостта е, на рибарството е, в чужбина. И всъщност миналата седмица, когато гласувахме доклада за външните измерения на общата политика в областта на рибарството, всички тези принципи бяха отново подкрепени. Още веднъж голямо мнозинство в парламента а, подкрепи преференциалните условия а, за държавите, а, които имат излъз на море и сега изведнъж испанците се противопоставят на улова на главоноги примерно лова на главоноги в водите на Галиция, ако вие сте рибари от Галиция, ще искате естествено да имате достъп. ако сте мавритански рибар, ще ви се поставят условия. Мавритания е една независима държава. И ако Мавритания иска да запази своите собствени рибни ресурси, има право да го направи. Ние трябва да го приемем трябва да приемем, че мнозинството в държавите членки, мнозинството в съвета, мнозинството в парламента счита, че това са основни принципи. Освен това, европейските оператори трябва да плащат повече а, е, по това споразумение за достъп. Миналата седмица го гласуваме. гласувахме. А, е, Европейския съюз ще поеме много голям дял от разходите, когато иска да добие достъп до райони по смисъла на двустранни споразумения. Миналата седмица, миналата година гласувахме абсолютно същите текстове, а и съветът е на същото мнение. Съветът в своите заключения казва, че като се предоставят права за риболов по смисъла на такси, които се плащат от собствениците на кораби, е справедлив подход и дава справедливо, справедлив достъп към равнопоставените, по отношение на равнопоставеността. Така че това са условията на Европейския съюз. Ако тези условия не са достатъчно а, печеливши, Значи, нашите споразумения целят неустойчиви условия. И на практика искаме трети страни да си продават рибните ресурси, а те може би не искат. Благодаря. Благодаря, Изабела. Следващия оратор е Ана Миранде, заповядайте. Thank you, благодаря, господин председател. Да, благодаря. Почти всички днес тук, които сме се събрали, сме европейски депутати, не сме мавритански. Някои е, дължат е, повече преданост на местните си интереси, други на по-глобални. Аз държа пред, дължа преданост на галицийските интереси и ако те са свързани с мавританските, то ще отстоявам първите. Финансовото участие на Европейския съюз, според мен, не е кой знае колко важно за интересите на местните дребни рибари в Мавритания с оглед на огромните нива корупция, които съществуват в страната, не знам дали парите ще отидат по предназначение това споразумение, според мен, е произволно и е подписано зад гърба на парламента, както посочи самият председател. Пет месеца бяхме заблуждавани с доклади с стара дата, при това абсолютно по дискриминационен признак. Това ще се отрази на европейския дънакоплатец в крайна сметка, който отново ще бъде ударен по джоба. Както каза госпожа комисария преди няколко месеца, напускането на европейската флота на мавританските крайбрежни води по една или по друга причина, защото са били изгонени или защото са предпочели да си тръгнат, това не е ясно, но така или иначе защитата на нашата флота е справедлива кауза. В никакъв случай обаче не искаме да нанасяме сега щети на мавританската страна. Ако нещата обаче се бяха свършили още от самото начало, така както трябва, нямаше да сме пред това, пред това положение на нещата. Затова се питам аз, до каква степен има смисъл да подписваме споразумения, които не ни гарантират минимални облаги. Няма тук в момента представител на съвета. Бихме искали да го попитаме какво ще се случи на заседанието утре. Дали ще има блокиращо мълцинство, дали блокиращо мнозинство. Ако в момента блокираме споразумението, какво ще бъде, какви ще бъдат економическите последствия? Всъщност нас са ни взели за заложници. Нито сме участвали нито са ни питали. А сега, когато идва ред да се произнесем за или против, сме всъщност с вързани ръце от съответните економически последици, просто защото вече е подписан протокол. От, от пет месеца вече има хора, моряци, които чакат с акостирали кораби по галицийските пристанища да излязат на рейс и не могат. Защо? Защото данните, с, данните с които разполагат, са фалшиви. Нека сега да изразя солидарността си към тях. Защо те трябва да плащат за нашите зле постигнати споразумения? Благодаря. Благодаря. Следващия в списъка е господин Яро señor presidente. Yo no voy a comparar esta Аз няма да сравнявам това споразумение с предходното споразумение, тъй като не съм запозната с него, но съм запозната с споразумението с Мозамбик. Бях докладчик, запознала съм се с споразумението най-подробно. Съгласна съм голяма степен с казаното от е, колегите току-що. Коментарите направени от господин Санчес Преседо, частност. Има някои други аспекти, на които искам да се спра и които будят безпокойство и които не са споменати за сега. На първо място, по какъв начин можем да постигнем едно добро споразумение, което да съответства на приоритетния достъп, който иска Европейският съюз до запасите, които са в границите на наличния остатък. Защото знаем, че има области, в които се водят преговори, има някои по-демократични подходи, но трябва да преценим доколко добро е едно споразумение. Аз мога да направя сравнение с протокола с Мозамбик. Средствата, които са предвидени за развитието на сектора, 3 милиона са минимални. Не зная дали те са част от 7 милиона или не. Считам, че трябва да бъдем малко по-щедри. Очевидно е, че трябва да отговорим на нашето търсене, но да помогнем и на останалите да се развиват. Не считам, че заделената сума е достатъчна за това. Освен това съм обезпокоена във връзка с договорите за моряците. Има клауза, която изисква 60% от тези моряци да бъдат мавританци. Има правила, свързани с възнаграждение, равно на 20 евро. В Европейския съюз ние сме за споразумения за колективно договаряне, където се гарантират е, социалните и други права на работниците. Така че ние трябва да подкрепим не само бранша, но и да защитим хората, които работят този е, бранш. Аз не виждам това в текста. В случая с протокола с Мозамбик, ние казахме, че моряците трябва да са от Мозамбик, а тук е, се дава цифра 60% зависи от коя страна е кораба и прочие. Споразуменията за колективно договаряне трябва да отчитат също споразуменията за социалното осигуряване в тези страни и прочие. Не зная дали е това е нещо, което трябва да приеме Европейския съюз, защото вече без друго приемаме доста голямо съкрещаване на права и не считам, че това ще е честно спрямо хората, които са в такова положение. Обезпокоена съм също и във връзка с мерките за контрол. Има искане за електронен дневник. Трябва да се подобрят мерките за контрол в много отношения. Това е в наш интерес. В Испания ние трябва да разсеем всякакви съмнения, свързани с такива практики. Практиката, която се прилага от а, а, нашите кораби и моряци са устойчиви, но а, има и научни данни. Трябва да се направи оценка на въздействието, а тук не виждам да се споменава подобно нещо. за да бъдат разсеяни всякакви слухове, свързани с испанските моряци, с испанците изобщо, ние трябва да видим по-внимателно какви са научните данни. Говори се също и за процент храни, които ще бъдат предоставени в размер на 2% на мавританските младото население, което не е кой знае колко много. Ние подкрепяме нашия риболовен сектор, но същевременно ние работим с един модел на развитие, който засяга хората. Благодаря. Благодаря. Господин Билбао, заповядайте. Благодаря. Благодаря. Няма да повтарям аргументите, които току-що бяха изложени. Затова просто искам да задам няколко въпроса на Европейската комисия. Как се ползват и в каква степен разрешителните, издадените разрешителни от сектора и ако не ползват разрешителни, какво означава това за тях? ако няма зелена светлина от страна на парламента, ще продължат ли да настояват за промяна на правната основа, за да го приемат това споразумение в крайна сметка, въпреки нас? Какви са причините, поради които са извадени главоногите от споразумението? Дали това са научни обосновки и ако са научни, откъде са извадени. И ако не са научни тези обосновки, от какво друго естество са те? Дали са с мавритански или някакъв друг происход? И накрая да кажа, позволете да кажа, че да се налага силум едно споразумение, с което и парламента, и секторът не са съгласни и с оглед на това, че има и други сектори, които по силата на частни споразумения продължават да ловят тези рибни разновидности, с оглед на всичко това, как смята да продължи да работи комисията? До сега сме били пример за устойчив риболов, за контрол, всички тези мерки, които до сега сме въвеждали и се надявам, че ще продължим и в бъдеще. С оглед на всичко това, бих искала да попитам комисията каква е нейната стратегия за развитие. Дали в тази стратегия е застъпен застъпено споразумение, в което няма главоноги за нас, но има главоноги за мавритански плавателни съдове, например. Какво е мнението на комисията и как смята тя да работи за в бъдеще, предвид е, на това, че браншът се оттегля и изразява несъгласие с споразумението и не е из не е поискал нито едно разрешение. Защо трябва да одобряваме, да приемаме нещо, което в крайна сметка няма да се използва? Това няма да бъде добра реклама за нас, по-скоро обратното. Това ще бъде само разхищение на средства и на време. Ето за това се обръщам с коми... към комисията още веднъж с молба за конкретен отговор на въпросите, които днес бяха повдигнати тук. Така всички ще можем да си изработим мнение за бъдещето. Is... Следващия в списъка е Кармен Фрага. Имате думата. Няма да не, не, нямах желание да се изказвам, но сега съм предизвикана. Да, наистина, приехме резолюция тук в парламента, вярно е, но нещата се променят. И ако тази резолюция в областта на главоногите се основаваше на проучване от 2008 година, вярно е, че след това се публикува с последващо проучване от Института по океанография, където изводите са различни. Тези главоноги, да, наистина, вярно е, че Мавритания може да си взима решения и да ограничава ползването на един ресурс за собствената си флота. Нека сега обаче да не се залъгваме. Тези главоноги не ги ловят дребните мавритански рибари, а китайци, китайци плаващи под мавритански флаг. И това ще се отрази на китайските фирми, на китайските предприятия, които ловуват с мавритански флаг. Това няма да облагодетелства мавританските дребни рибари. След следващите преговори трябва да отразят техническите мерки. Техническите мерки, които ни дават възможност да ловим риба, защото за момента те не са на висота. Ето това са грешките в договорния процес. Съгласна съм с, господа, с госпожа Лювен. Ако Мавритания не иска споразумение, разбира се, че има право. Сега обаче има и флотата право да каже, че при такива обстоятелства не иска да ловува. А пък споразумението бе подписано въпреки всички протести на администрацията и на представителите на бранша. Нека да ни обясни комисията как въпреки всичко това тя подписа. Може ли така да се развява байряка и да подписва споразумения, които са против интересите на бранша? И накрая Браншът е много доволен. Чуваме, че се казва риболовният сектор в Мавритания. Този мавритански обаче риболовен сектор е манипулиран до голяма степен. Там няма демокрация и няма европейска флота. Хубаво, постигнаха го. Няма европейски кораби, които разтоварват. Но това се отразява на екипажите на тези, които работеха на европейските кораби и им даваха работа. Затова те, местните всъщност рибари в Мавритания, много биха се радвали на европейската флота да остане или да се върне. Ето така стоят нещата там. Благодаря. Мария Мария, след това и след това комисията. А, сега аз нямах намерение да взема думата, но все пак благодаря, че ми я дадохте. След като изслушахме колегите и по-конкретно Кармен, все пак искам да кажа нещо. И мисля, че нещата са пределно ясни и са много прости. И се питам всъщност какво обсъждаме. Междувременно очаквам да ме изслушате. Няма да се занимавам пространно с въпроса, защото нещата са повече от ясни. Споразумението би трябвало да е а, благоприятно и за двете страни. Това е дефиницията. Това е споразумение, което би трябвало да е благоприятно и за двете страни. Едната страна е доволна, а ние се тревожим за европейския флот. Ние обаче забравяме нещо. Нашата задача е да защитаваме интересите на флота. Ако европейския флот не иска такова споразумение, ние в никакъв случай няма да им го натрапваме. И сега въпросът е да испанците не го ли искат? Има интереси от страна на Европейския флот. Има интереси, но ако споразумението а, не се подкрепя от една от страните, ако тя няма интерес, значи споразумението не е добро. Европейските институции не са благотворителни организации. Те предоставят средства на дадена държава по някаква причина. Добре, но не по споразумение, което би трябвало да носи ползи на двете страни. Едната страна не го иска, следователно то би трябвало да бъде отхвърлено. Мисля, че това е важното. Благодаря. А, сега даваме думата на комисията. Мар Джонсън, мисля, че вие ще трябва да отговорите на всички въпроси или поне ще се опитате. Ще се опитам. Благодаря да отговоря на въпросите, които бяха повдигнати и отправени към комисията. Преди да го направя обаче, с риск да повторя някои от а, темите, които Стефан Дебит спомена преди две седмици, когато се срещна с нашата комисия и обясни някои от аспектите пред комисията, ще се наложи още веднъж да повторя тези елементи. Ние в комисията сме наясно с това споразумение. Считаме, че в този момент това е най-доброто, което можем да постигнем. Мисля, че не е възможно а, да се постигне по-добро споразумение. И мисля, че всички трябва да разбираме еднозначно нещата, ако погледнем какви са ще бъдат последствията, ако парламентът отхвърли споразумението. Господин Мато спомена, че Риболовните дайности продължават или биха могли да продължат. И това е абсолютно вярно по член 9 от е, регламента за авторизация. Но а, дейността може да продължи само в рамките на 6 месеца след изтичане срока на предходния протокол, а той изтече в края на юли тази година, което означава, а, че а, часовникът върви т.е. остават два месеца за онези е, риболовни флоти, които проявяват интерес е, към дейност в този район. Ако решим да не одобрим това споразумение, ние ще бъдем задължен да уведомим Мавритания, че споразумението няма да бъде ратифицирано от Европейския парламент и всякаква риболовна дейност трябва да бъде прекратена. След това трябва да започнем отново преговори за ново споразумение. Вече беше споменато какво представлява ново споразумение, колко време отне договарянето на това споразумение, което не е добро. Имам представа горе-долу колко време ще ни отнеме договарянето на друго споразумение, което би трябвало да е по-добро. Така че нека да сме наясно, че няма да има риболовна дейност и няма да има риболовна дейност за дълго време. Сега нека да се е, върнем към въпроса за главоногите, тъй като много от е, ораторите днес се занимаваха с него. Трябва да разгледаме рамката, в която се договарят тези споразумения. Тези споразумения се договарят по конвенцията на ОНЕ за морското законодателство. И е ясно какво може да бъде предоставено на трети страни по тези споразумения. И това е излишъка. А излишъкът не е определен от третите страни. Той се определя от страната, която държи този излишък. И а, ние искаме а, достъпа до излишъка в а, териториалните води на трети страни. А ако съответните трети страни искат да развиват своя собствен флот, това е тяхно право и напълно отговаря на международното законодателство. Така че въпросът за главоногите има две страни. Едната страна е с какво разполагаме. И отговорът е а, с нищо, защото мавританците не искат да ни предоставят никакви главоноги. И нека да няма недоразумения тук. Няма други. А, няма друг флот, който извършва риболовна дейност в мавритански води. Може да има китайски кораби, които плуват под мавритански флаг или европейски кораби, които плават под други флагове, но това а, са си а, мавритански а, мавританските възможности. Така че първият въпрос е какво искат да ни предоставят мавританците. Вторият въпрос е а, съвета на научната общност. Ние се облягаме на мнението на научната общност винаги, когато определяме тези въпроси и това въжи и за ИСАС. Разбира се, има доклад от Института по океанография и считаме, че този доклад е много интересен той а, съдържа редица препоръки, които вероятно ще доведат до увеличаване на запасите в мавритански войни. И ако и когато това стане, и ако и когато мавританците са готови да има излишък, който техните а, кораби а, решат да ни предоставят, техния флот реши да ни предостави, има такава възможност по а, протокола. Нашата квота за главоноги е нула, така че при това положение, при положение, че имаме квота 0, ние можем да видим дали ще можем да получим достъп по този, до този ресурс. Имаше конкретни въпроси във връзка с разрешителните и а, издаването на разрешителни. На този етап всички разрешителни за риба тон а, са раздадени около 20 и а, всички а, разрешителни които бяха предоставени, вече са получени. Нямаме искане за дънни видове, нямаме искане и за скариди, което е много изненадващо, защото има биологич... период на биологическо изчакване през октомври и ноември. По въпросът за правното основание. Нека да бъда съвършенно ясен тук. Комисията предложи три инструмента. Единият от тези инструменти беше предложен въз основа на член 43, алинея 2 от е, договора за функционирането на Европейския съюз, заедно с член 68а на същия документ. Това е инструментът, който дава възможност парламентът да даде своята подкрепа при сключването на това споразумение. Въпросът се обсъжда в съвета и съвета трябва да докладва как вървят разговорите. Но по смисъла на член 43 втори комисията поддържа своята позиция, че член 43 алинея 2 е правното основание. Комисията няма да промени виждането си по този въпрос. На въпроса къде се намираме в момента по отношение на евентуалното изпълнение на протокола. Казах вече, че имаме два месеца. Въз основа на информацията, с която разполагаме, предполагаме, че съветът ще приеме изпълнение на протокола следващия месец. Това означава, че вече няма да изискваме а, вече а, разрешителни по смисъла на регламента, а по смисъла на протокола. За момента имаме временно изпълнение и това означава, че а, реално могат да бъдат получени разрешителни по протокол. И в този период ще можем да обсъждаме с Мавритания възможности за евентуално напасване на някои от техническите условия в протокола. В този контекст Мавритания до някъде е готова да участва в такива обсъждания, но разбира се, зависи от протокола, който се постави на масата. По отношение на другите възможности за риболовна дейност, които се предлагат. Другите възможности са по настоящия протокол, който е поставен на масата, и предходния са всъщност едни и същи. Единствената разлика е по отношение на главоногите. Има някои промени в техническите условия, но те се определят най-вече от екологични съображения и съображения за опазване на видовете. There was a point made concerning the sector беше повдигнат въпроса за подкрепата на отрасъла и а, за тези 7 милиона. А, 3 милиона и 7 милиона. А, в рамките на 70 те милиона, извинете. А, в протокола а, се споменава а, подкрепата за сектора, но всъщност има много повече възможности за подкрепа. А, такава подкрепа обаче а, няма да бъде оказана преди да бъде освоена подкрепата по предишния протокол. Така че според нас подкрепата, която се предлага, отговаря на възможността на Мавритания да освоява подкрепа в този момент. Що се отнася до изискването да се назначават мавритански моряци? Да, наистина има увеличение и това е в интереси на двете страни. А що се отнася до заплащането им, няма увеличение, няма промяна и нивото на заплащането беше определено от предходния протокол. Той изтече през юли, в края на юли и няма разлика с заплащането, което се предлага по новия протокол, който е поставен на масата в момента. В заключение, надяваме се бързо да се премине към предварителното изпълнение на протокола. Корабите, които все още нямат разрешителни. Се надяваме, че скоро ще ги получат и ще използват възможностите, е, които са на тяхно разположение. Ако се окаже, че има проблеми при получаването на разрешителни, нека да не забравяме, че съвсем конкретно е предвидено в протокола той да бъде прекратен след уведомление от 4 месеца поради на изпълнение. Благодаря. Разбирам, че... Please. Госпожа Фрага, чух, че има разрешение за черна мерлуза, за черен хек и за тоноподобни, за рибатон. В този случай е единственият пример, където няма никакви промени. Във всички останали случаи има промени. Единствено в областта, в раздела главоноги няма поискани разрешения. Казва се, че те сега е момента за зимен сън на тази на тази разновидност. Това е сега обаче през лятото нямаше зимен сън и нямаше молби за разрешение и тогава. Благодаря. Благодаря. Това е въпроса. Има ли някой, който да отговори? Мога само да потвърдя, че информацията ни е по-различна, що се отнася до а, разрешение и риболовната дейност. Читаме, а, че има увеличение на тази дейност. Няма увеличение на улва на черна мерлуза, има увеличение за пелагичните видове в сравнение с предходния протокол. Благодаря, господин председател. Започвам с комисията. Наистина оценявам жеста, че се опитват да защитават това, което не подлежи на никаква защита. Госпожа Патрао каза за кого е добро това споразумение за нас или за Мавритания. Европейския съюз трябва да защитава европейската флота. Ако европейската флота не иска такова споразумение, защо комисията го налага? Няма нищо в а, грешно в а, данните и тяхното тълкуване какви видове кораби има. Кажете 3, 4, 5, 100. Просто дайте някаква цифра. Дълбоководните разновидности – и за тях нямаме информация. Сега представителя на комисията казва, че за 15, че 15 месеца са нужни за договарянето на едно лошо споразумение. Сега, ако трябва да го поправяме, кой знае колко време ще ни отнеме. Едно и също време е нужно за добро и за лошо споразумение, мене ако питате. Така че тия бележки са лош вкус. Мавританците не искат да ни предоставят възможност за риболов. Искат да запазят това за себе си. Комисията от своя страна пък твърди, че научните данни показват промяна в положението, в ситуацията. И ако тези данни продължат да се променят, то тогава ще договаряме. Какво сега да вярваме, че има или че няма рибни запаси? че научните доклади се променят или не, че не се променят, че правителството на Мавритания е с нас или не е с нас. Няма смисъл да правим такива кабалистични залагания. Правната основа много хубаво. Нека комисията да казва, че това е работа на съвета и съвета трябва да ни обясни правната база трябва да бъде 43.2 и че няма никаква друга възможност. Добре, пак съм съгласен. Какво значи това обаче, че няма друга възможност? Няма да е 43.2, а ще е само 43. Това ли значи? И накрая, временното авторизиране – временното влизане в действие. Така ще постъпи комисията и не отстъпва от позицията си. Хубаво, примиряваме се. След като видим, че няма желание за употреба, тогава ще се откажем. Ами защо не се откажем вече? Защото очевидно е, че няма желание да се искат да се подават заявки за разрешение. Защо трябва да се убедим допълнително 6 месеца в безмислието? Освен това, няма смисъл от едно такова временно прилагане. То няма да ни даде никаква допълнителна информация спрямо информацията, с която разполагаме в момента. Можем още много да говорим по този въпрос, да демагогстваме, да произнасяме гръмки фрази. Не трябва обаче, очевидно е, че не трябва да притискаме мавританците да продават това, което те не искат да продават. Сега обаче не трябва да караме и тези, които не искат да купуват нещо, зорлем да го купуват. А комисията прави точно това. Притиска рибарите да купуват разрешителни, които те не искат. През май 2011 година подписахме последната резолюция, тя обаче вече не е валидна. Тогава дадохме мандат на комисията. Сега искаме да дадем нов мандат за едно по-добро много споразумение. Просто не разбираме в какво се изразява работата на комисията през последните месеци. И аз бих бил доволен, ако съм на мястото на мавританското правителство, ако всичките споразумения са такива. Мои са екипажите, мои са горивата, мои са и финансовите средства, които проистичат от прилагането на споразумението. Няма да не са глупави мавриканците, няма да се откажат от такова споразумение. Ние обаче би трябвало. Така че искам комисията да оттегли желанието си за временно прилагане на договора. Знам, че това е вече работа на съвета, но се обръщам в комисията, защото тя е автор. Смятам, че трябва всичко това да се свърши преди да платим преди да платим и преди да продължим да издаваме разрешителни, които не се ползват от никого. Може ли да ми кажете колко кораба използват разрешителни? Това не е кой знае колко трудно, надявам се. Very... Благодаря. Дискусията беше изключително интересна. Вероятно ще я продължим по-нататък, на по-късна дата. Към момента обаче приключваме по тази точка от дневния ред. Искам да благодаря за участието ви и ще продължим сега. Отстъпвам отново председателското място. Благодаря. Сега отново ще поема председателското място и ще бъда много по-строг. Сега ще преминем към следващата точка за възможностите за риболов и финансовото участие, предвидено в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Маврици. Това е първият обмен на мнение по новото споразумение и протокола към него. Искам да ви информирам, че аз дадох положително становище за одобряване на споразумението и протокола към него. Но бих искал да разбера какво е вашето мнение по това споразумение. Знаете, че отношенията между Европейския съюз и Република Маврици датират от 1988 година до 2007 година. Бяха приемани непрекъснато протоколи. Последния е между 3 и 7 от 2007 насам нямаме нов инструмент за риболов в този район. Сключват се частни споразумения и риболова се извършва на тази основа. Целта на протокола е е Европейския съюз и Република Маврици да поемат общи задължения. Има споразумение за рибарство, има споразумение за партньорство с Република Маврици, които включват и други аспекти. Финансовата конспект компенсация се отнася за период от 3 години. По-малко от 2 милиона са предвидените средства за 3 годишен период. Това е 30 пъти по-малко от това, което беше първоначално предвидено за периода 2000 и 2007 и 13. Políticas sectoriales, una cantidad de 12 millones y 12,4 millones para 52 милиона бяха предвидени за този е, период за спешна помощ и други видове економическа помощ. А тук става дума за много малка сума. 2 милиона евро. Това е много малка част. И ще има малко въздействие върху Република Маврици. Там има 1,3 милиона жители. 15 000 евро доход на глава от населението. Има изключителна економическа зона. Възможностите за риболов се ограничават само до далеко мигриращите видове. и 5,5 хиляди тона е определената квота. Беше извършена оценка на въздействието от Европейската комисия по и те показват, че няма да има отрицателен ефект от това споразумение върху економиката няма да има отрицателно въздействие върху околната среда, поради което няма основание да се противопоставяме на ратифицирането на споразумението. Маврици е държава, която има добро поведение, спазва правата на човека, правилата за прозрачност при вземането на решения. Някои от е, рибарските организации се свързаха с мен и казаха, че е, са много доволни от е, начина по който се развива този процес. Рибарството е изключително важен жен сектор. Рибните ресурси са част от общите ресурси на страната и е ресурс от обществен интерес. Ние трябва също да улесним сключването и на частни споразумения там, където това е необходимо. Има още два аспекта, които са важни – първо, развитието на местния риболов и защитата на, на околната среда. Говорим за а, мигриращи видове, И това е вид риболов, който се различава от този осъществяван от древни рибари. Става дума тук конкретно за риболов на рибатон. Комисията по рибата тон в Индийския океан посочва, няма да имат отрицателен ефект върху устойчивостта на рибните запаси. Рибарството е един от секторите, който дава съществен принос в економиката на Маврици. Има част от населението, което зависи за своя поминък от рибата тон. Съществува благоприятна среда за това споразумение, затова аз препоръчвам да се подкрепи сключването на споразумението и на протокола. Браншът също не се противопоставя на това споразумение. Бих искал да чуя какви са другите мнения по въпроса. Сега първо искам да дам думата на представители на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Ние сме доволни, че докладчикът подкрепя споразумението. Това е важно споразумение за нас и то ще ни позволи да подновим в нужната рамка сътрудничеството ни. Това е споразумение, което се основава на принципите на ФАО и е част от новото поколение споразумения за партньорство в областта на рибарството. Така ще можем да заменим едно от старите споразумения от старото поколение, от 90-те години, с споразумение от ново поколение. То беше добре описано от докладчика. Относно конкретния въпрос, поставен от докладчика за прозрачността, ние сме съгласни, че прозрачността е особено важна и ние се опитваме да я осигурим, както а, при преговарянето по споразумението, в хода на преговорите. Докладчикът спомена оценката на въздействието, която беше извършена от комисията. Това е екс-анте, оценка. Разглеждаме какво е станало в миналото и хвърляме поглед към бъдещето. В този контекст работихме с външен консултант, този консултант посети Маврици, установи контакти с заинтересованите страни там. Освен това, имаме и аташе по рибарството, който осъществява контакти с заинтересованите среди и в рамките на 2011 година бяха проведени три срещи с заинтересовани страни. През 2012 беше проведена още една серия от срещи с заинтересованите страни, за да се обяснят резултатите от преговорите и по какъв начин ще се прилага на практика това споразумение. Нещо друго свързано с прозрачността. Когато заседава съвместния комитет, е, резултатите е, от е, заседанията му са публично достояние. Така че е добре, че се засяга въпроса за прозрачността и това е практика, която би могла да се прилага и другаде. Госпожа Ловен. Благодаря много. Надявах се, че няма да се наложи да критикувам това споразумение. Всъщност съм доста изненадана, че и докладчика и комисията говорят за прекрасните възможности за прозрачност, за консултациите с заинтересованите лица на място и това, че всички са във възторг. Получих информация от е, гражданското общество в Маврици. Има много разочаровани, че не са участвали в процеса на консултации. Проведени са срещи с синдикати на рибарите, с голямата риба, така да се каже, седрите риби. Знаете, че Маврици е много популярна дестинация за риболов, така че има много големи дружества. Има и а, асоциация на а, водолазите, но не всички са участвали и тези, които не са участвали, са разочаровани от липсата на прозрачност. Съжалявам да го кажа, но разбираме, че когато протоколът е публикуван от Европейската комисия през есента, тези организации са разочаровани, между другото, и от малкото компенсации, които се изплащат на маврици. Рибата тон се плаща по 6,5 евро, което е 2,5 рупи в Мавритания, а на пазара тунът рибата тон се продава за 90 мавритански рупии килограма. Така че бих искала да чуя и докладчика, и комисията. А, чули ли сте някакви оплаквания? Знаете ли, че има такова нещо? И нека още веднъж да напомня за резолюциите, които приехме и клаузите свързани с изискването за участие на гражданското общество и в трети страни по време на преговорите и изискването за максимална прозрачност при договарянето на тези споразумения. Това е единия ми въпрос. Другият въпрос, ако това е новото поколение споразумение, питам се какво става с член 11. За мен то е съвършено нов текст. Под претекста за конфиденциалност се приема такъв текст. В старите протоколи такъв текст нямаше. В старите споразумения, поправя се оратора. Всички данни, свързани с европейските риболовни кораби и риболовна дейност, ще се третират като поверителни. За мен това е изненада, защото не това очаквахме. А и гражданите на Маврици не очакваха такова нещо. Те искат да знаят какви съдове и какъв улов са в техните териториални води и всичко това трябва да бъде обществено достояние. А тук липсва регионалния подход. На масата са и споразуменията с Мадагаскар, Коморовите острови и други, които предстои да бъдат договарени. Протоколът за Мадагаскар включва и акулите, като специален а, сегмент, който ще се разглежда като прилов при рибата тон, но ще има и специална квота. Така че, тъй като не съм се запознала подробно с протокола на, за Мадагаскар, приемам, че и там има подобни клаузи за подобен вид прилов и може би има опасност те да бъдат те да се превърнат в а, видове, които стават обект на риболовна дейност. И накрая искам да науча малко повече за финансовия принос на корабособствениците. Как се сравнява той с други протоколи, примерно протокола за Мавритания? Не намерих подробности по тези въпроси и ще ми е много любопитно да разбера колко трябва да плащат корабособствениците. Благодаря. Благодаря много. Някой друг колега иска ли да вземе думата? Ако ли не, даваме думата на комисията. Well, I have mentioned the, the trans... Споменах прозрачността, която се опитваме да постигнем при договарянето на това споразумение. Разбира се, по отношение на прозрачността винаги може да се постигне повече. Ние непрекъснато се учим как да бъдем по-прозрачни. Както вече казах, многократно се консултирахме през 2011 година с заинтересовани страни. След това ги информирахме за постигнахтото и нашето намерение е да бъдем прозрачни при изпълнението и да продължаваме да информираме заинтересованите страни. Може би трябваше да обхванем по-голям брой заинтересовани страни и може би това е една, една полука, която трябва да се извадим за бъдеще. А по отношение на прозрачността, член 11 е въпросът за поверителността. Поверителността не цели да предотврати използването на информация. За целта на това споразумение тук става дума за информация свързана с идентичността на онези, които използват информацията. Тя не би трябвало да бъде публично достояние. става въпрос за използването на данните и причините, по които ще се предоставя тази информация. Пред мен е текста на този на член. За акулите. Този въпрос всъщност не се обхваща от протокола, но в бъдеще предстои да се занимаем с него. Всъщност, появяването му и включването му в взаимоотношенията с Мадагаскар просто така съвпаднаха сроковете, но в бъдеще ще се занимаем с този въпрос. Просто в този случай не ни стигна времето да се занимаем с него по това споразумение. А по това, което предстои да бъде а, включено като такси по това споразумение за корабособствениците. Това ще бъдат такси, които са идентични на таксите по всички споразумения за мигриращи видове. 65 евро от европейския бюджет, 35 евро от бюджета на корабособственика, 110 евро общо. По отношение на данните, данните ще се използват за целите на изпълнението на споразумението, за целите на мониторинга и наблюдението на изпълнението по линия на компетентните органи. Така че това са данни за собствениците, корабособствениците и а, те ще бъдат предоставени на националните власти, ще бъдат предоставени с цел изпълнение на споразумението, но не за търговски а, цели иначе ще бъдат използвани за гореспоменатите цели. Госпожо Льобен, заповядайте. Да, но целият текст започва се с изречението страните осигуряват по всяко време цялата информация, свързана с европейски кораби и риболовна дейност в териториалните води на Маврици. Цялата тази информация ще бъде третирана като поверителна. Тоест, информация за европейските кораби и европейската риболовна дейност. Всичко това е поверително. И тук приключва текста. Струва ми се, че Цялата тази информация няма как да бъде предоставена на трети страни, които евентуално проявяват интерес към дейностите в сферата на риболова, които Европейския съюз развива на Маврици тук означава, че и информацията не може да се предостави на гражданското общество и заплащането. Плащанията са такива от 2002 година на сам. 35 евро на тон не се е променило. Тук говорим за ново поколение на споразумения, ми. тогава трябва да се подобрят условията, трябва да се променят условията за плащане. Сеньор. Благодаря. Благодаря. Има думата господин Санчес Преседо. Bien, yo quisiera simplemente да, благодаря. Някои общи бележки по повод на казаното от госпожа Льовен. Може би не съм се изразил добре или тя не ме е разбрала добре. Имам чувство, че аз добре се изразих. Може би нещо се е загубило в превода. Има документ на Европейския съюз, наречен стратегически документ за страните, където пише, че Република Маврици спазва о основните човешки права и демократичните принципи. Гражданското общество изразява мнението си относно националните приоритети и така нататък. И така нататък. Освен и въпреки това, въпреки този текст, въпреки това, аз казвам, че получавам жалби от правозащитни организации в Република Маврици за прозрачността. Аз е, за това всъщност задавам въпрос, свързан с прозрачността, защото това именно ме интересува. Не само за Република Маврици, а и за Мавритания. И в двете, и в двата случая за тези две държави съм проявявам подчертан интерес. има един конкретен аспект, свързан с поверителността. И поверителността, и, тран... и прозрачността са свързани, въпреки че не всичко, което е конфиденциално, трябва следователно задължително да се отразява в пом... върху прозрачността. Разбира се, има области, които всяка частна фирма може да пази в тайна, но това не е случая с държавния сектор на управлението на рибното стопанство. Няма защо тук да смесваме нещата. Аз съм за прозрачността и не смятам, че това нанася щети върху обществото на познанието, върху натрупания опит, знания, информация на частните фирми и така нататък. Сега, регионалната перспектива, позволете да ви кажа, че и аз поделям това. Тези които си спомняме, че през 2007 година нямаше никакво споразумение и може би вместо липса на споразумение, регионалното споразумение е по-добрия вариант, само че не знам доколко е реалистично. най-вероятно това ще бъде оставено за по-нататък. По въпроса за цените, които се разписват в протоколите, нещата се развиват в положителна посока спрямо предходният протокол с Република Маврици. На времето те поставяха условията и аз смятам, че това е абсурдно. Няма защо ние сами да повишаваме, да проявяваме инициатива и да повишаваме финансовите компенсации, когато нашите контрагенти не искат, не поставят никакви изисквания в този дух. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Не. Минаваме към следващата... А, комисията всъщност иска да вземе отношение. Заповядайте. Да, ако позволите да се върна на въпроса за споразумението от ново поколение – Нека да не забравяме за какво става дума в тези споразумения. Те имат пет елемента. Използване на най-добрите научни консултации. И ние отмятаме котийките. Това са а, консултации а, от а, Комисията по рибатон в Индийския океан. Освен това има клаузи свързани с човешките права, а нашата амбиция е да се увеличи дела, който се плаща по тези протоколи и този дял се изплаща от отрасъла, но това не може да стане от днес за утре. Що се отнася до регионалния подход? Това е част от серия споразумения. Това са а, запаси, които мигрират и затова подходът е общите средства, които се плащат, общите количества а, средства, които се плащат по а, този а, протокол, да бъдат по-големи има много голям секторен компонент по това споразумение. И този компонент би трябвало да бъде а, от полза за целия а, отрасъл, за всички а, участници в отрасъл, а не само за определени а, флоти или собственици. Благодаря. Благодаря. Минаваме към 11 точка за споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мадагаскар. На 6 ноември Републиката Комисията представи първият вариант на това споразумение и днес обменяме мисли и мнения по този въпрос за първи път. Докладчик е господин Ривенини. Заповядайте. Президенте. Благодаря, господин председател. Партньорството за рибарство между Европейският съюз и Република Мадагаскар – позволява на европейски риболовни кораби, особено от Испания, Португалия, Италия и Франция, да извършват риболов в техните риболовни зони. Протоколът създава възможности за риболов, посочва финансовият принос и той стича на 31 декември тази година. Новият протокол, който е в по-голямо съответствие с сегашните потребности на флотите на държавите членки ще бъде сключен в скоро време. Предлагам Комисията по рибарство да одобри сключването на ново споразумение за партньорство за срок от две години 2013 и 2014 година ще позволи да се извършва риболов от 96 кораба, 40 сейнери и 56 парангади. Сумата е 3 милиона и 50 хиляди, което е 1 милион 525 хиляди годишно. Тази сума включва 975 000 евро годишно за достъп до риболовната зона на Мадагаскар, около 50 000 тона годишно. Това е 170 000 увеличение в сравнение с предходното споразумение и 550 000 евро годишно са задарени за развитие на секторната политика в Мадагаскар. Има увеличение, което намира отражение в финансовия принос на Европейския съюз. Увеличението на улова е в пълно съответствие с най-добрите научни консултации на Комисията по рибата Тон в Индийския океан. Що се отнася до използването в рамките на това партньорство на финансовите ресурси, които са заделени от Европейския съюз за звеното за статистическо изследване рибата Тон в Мадагаскар, тук е важно да се извършват външни одити, за да се установи а, дали са извършени правомерно разходите, които са декларирани. Политическото положение в а, Мадагаскар буди безпокойство, въпреки напрежението. Има пътна карта за приключване на кризата. А, тази рамка се спазва от 2011 година. Следващите избори са предвидени за лятото на следващата година. Ще има наблюдатели от Европейския съюз. Създадена е предизборна комисия. Благодаря. Някой иска ли да вземе думата? Дамос примерно на палавра на комисия. Първо думата има комисията в такъв случай. Така обикновено процедираме. Thank you, Mr. President. Uh... Благодаря. Радваме се, че докладчикът подкрепя споразумението, тъй като то е важно. Това е споразумение, което е договорено в труден контекст. Добре сме запознати с положението в Мадагаскар. Това е споразумение, което беше договорено в тясно сътрудничество с колегите ни от службата за външна дейност, както тук в Брюксел, така и на място. Ние внимателно следим положението що се отнася до член 97 от Котоно, както и предходното споразумение. Тук са включени основните принципи за реформа, има клауза за човешките права, има разделяне на подкрепа за сектора и таксата за достъп до риболовна зона. Ние работим заедно с Комисията по рибата тон в е, Индийския океан, както и с научната комисия и определяме количествата на базата на научните консултации. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз съм малко разстроен от този протокол. Не е от анализа, който беше направен и който го намира за положителен. Но предвид на политическия контекст, в който се вписва и който създава известна несигурност в прилагането. Този протокол от наша гледна точка е в съответствие с доклада, който приехме преди няколко дни в Страсбург заготвено от колегата и прият... мой приятел Изабела във връзка с външното измерение на политиката в областта на рибарството. Препоръките Учитат се препоръките на учените, заделят се средства в подкрепа на дребномащабният риболов и на секторната политика в Мадагаскар. Не се създава конкуренция с Националния фонд на Мадагаскар. Настоява се за извършване на легален риболов. Също се предвижда защита на кулите в тези пространства. Има само малък проблем с конфиденциалността. В това споразумение за Мадагаскар, както и в предходното за Маврици, има клауза за конфиденциалност. Това е положително, както каза и докладчика, ни дава възможност да подкрепим протокола, но имаме политически график предвид на изборите. Трябва да гарантираме, че Европейския съюз ще може да изпрати наблюдатели на изборите. Но ние знаем колко Нестабилна е демокрацията в Мадагаскар и въпросът ми е условията свързани с демокрацията, дали ще бъдат изпълнени, има ли гаранции за нас, в крайна сметка, че това споразумение, колкото и да е добро, ще може да се прилага или няма да може да се прилага, ако има влушаване на политическото положение в Мадагаскар. Благодаря много. Да, благодаря. Използвам аз също да задам един въпрос. Данните, с които разполагам, сочат, че и тук е променена правната основа и в това споразумение, и тук предлагат 43.2 да се замени от 43. Преди като зададох въпроса, не получих отговор. Дали, ако и тук има такова предложение за промяна на правната основа, дали може да ми отговорите защо и тук, и в предходния пример? Благодаря. Tiene la комисия. Комисията има думата. Благодаря, господин председател. Искам да се върна към въпроса за човешките права и демократичните принципи. За нас няма гаранции, това е ясно. Намираме се в преходен етап. Имаме пътна карта от 97 По член 97 работим активно в Мадагаскар – за да тръгне той по демократичен път и да гарантираме, че демократичният път, по който тръгна отново, ще доведе до успешен край. Имаме ситуация, която предвижда провеждане през първите 6 месеца на следващата година на избори. Европейската комисия ще финансира частично тези избори. Европейския съюз също по ангажимент да изпрати наблюдатели на изборите. Положението в Мадагаскар е сходно на ситуацията в други страни, където има нестабилна на демокрация. Разбира се, ние имаме клауза за спазване на правата на човека и имаме нещо, което преди го нямаше аз отдавна работя в дирекцията, в която работя, за да се спомням, че през 2008 имаше преврат в Мавритария и там нямаше прилагане на клауза за човешки права, така че нямахме възможност да окажем какъвто и да е натиск или да се опитаме да се отеглим от тази трудна ситуация. Сега имаме две клаузи в протокола имаме преразглеждане или спиране на финансовият принос. Член 8c посочва, че можем да направим това, ако Европейския съюз се установи, че има нарушение на основните човешки права, така както е предвидено в член 9 от споразумението от Котону и предвидена е съответната процедура. Има също и временно спиране на прилагането на протокола, протокола и там е предвидено ако някой от страните установи, че има нарушение на основни елементи, свързани с спазването на правата на човека, така както това е предвидено по член 9 от споразумението в Кодуду, може да се спре временно прилагането на протокола. Така че разполагаме с тези възможности и надяваме се това да послужи като известна гаранция на този етап. Ние много сериозно гледаме на въпроса. Искам да се върна на въпроса за правното основание. Ние имаме три е, елемента, свързани с протоколите и с е, споразумения за партньорство в областта на рибарството. Имаме различни е, правни основания, които можем да използваме. Трябва да се приеме един акт, който изисква одобрението на парламента. Ние в комисията сме наясно, че нужната правна, нужното правно основание беше изпратено в писмо от комисията. Ние считаме, че член 43, алинея 2, съчетано с член 218, 6а. Комисията никога не се е спирала пред това да бъде достатъчно ясна, когато става дума за правното основание. Ако се използва неправилно правно основание за правен акт, тогава комисията трябва да направи проверка, когато съветът вземе решение на това основание. Комисията определено има да играе роля, както и всяка друга институция, за да се използва правилната правна база. Ние, разбира се, имаме особена роля в това отношение, като пазители на договорите. Господин Ривелини, заповядайте. Аз нямам нищо да добавя. Съгласен съм с казаното от колегите. Що се отнася до техническите въпроси. А, за политическото положение има пътна карта. За сега тази пътна карта се спазва. Считам, че становището трябва да е положително. Затова аз призовавам нашата парламентарна комисия да извърши анализ, що се отнася до външният одит, за да се гарантира, че средствата ще бъдат изразходвани по предназначение. Но мисля, че тук нямаме разминавания. Да, благодаря. Минаваме към следващата точка от дневния ред. Това е отново на господин Ривелини, а именно споразумение с презокеански територии. Заповядайте. I paesi e territori d'oltremare sono isole situate nelle regioni... Благодаря, господин председател. Това са Ирландия, Атла... Арктика, териториите в Индийския и Тихия океан. По конституционални основания те са обвързани с Дания, Франция, Обединеното кралство. Принципите, които определят сътрудничеството с тези държави, не пречат на устойчивото развитие, като се вземат предвид, разбира се, основните характеристики. Интегрираните крайбрежни зони изискват съответното управление и трябва да се вземат предвид економически и социални дейности, като например риб, рибарство, аквакултура, туризъм, морско дело и потенциалните възможности за възобновяема енергия, извличане на суровини от крайбрежните територии. Трябва да се взема предвид, разбира се, и условията свързани с промяната на климата. По отношение на Мавритания трябва да се вземат предвид основните принципи на морската акватория, екосистемите, управлението на, крайбрежните, на крайбрежната ивица. По отношение на устойчивото управление на рибните запаси, сътрудничеството трябва да се базира на сътрудничеството при управление на рибните ресурси. Трябва да има редовни консултации между страните и обмен на информация по отношение на състоянието и сроковете за това. Що се отнася до рибарството, Европейския съюз трябва в по-голяма степен да подпомага системите за мониторинг, контрол и наблюдение на място. Целта е да се установи незаконен, недекориран и нерегулиран риболов трябва да има ефективно сътрудничество в управлението на организациите, които се занимават с регионален риболов. Незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов съществува. Това е една от основните заплахи към устойчивостта на запасите и биоразнообразието в океана в цял свят. За да се създаде добро сътрудничество, и ефективно да се води борба срещу незаконния риболов, ще предложа корекция на член 192 b в предложението на комисията. Ако искате, мога да изчета текста и да го обясня. Благодаря. Ревелини, Благодаря, господин Ревелини. Мисля, че има двама представители от комисията. Господин Саламандис, първо. Благодаря, господин председател, дами и господа. За нас беше удоволствие да отговорим на поканата ви и да представим нашето виждане по предложението, което ви представихме през юли миналата година и което, по което очаквам да се произнесе съвета. Докладчика Тревелини представи аспектите, свързани с риболовната дейност, най-вече на крайбрежния риболов. Искам да се спре накратко какъв е контекстът, в който беше изготвено това предложение. Документът, който имаме сега е от 2001 година, първа година, което означава, че трябва да бъде осъвременен, за да се отчитат всички промени, които са настъпили междувременно. Европейския съюз и отвъд морските страни и територии. Започнаха обсъждане на зелена книга през 2008 година, последвано от публични консултации, продължили една година. На базата на това през 2008 беше изготвено съобщение през декември на Декемврийския съвет съветът утвърди предложенията, направени от комисията в това съобщение и покани комисията да направи предложение за решение най-късно през юли 2012. Отвър морските страни и територии, четирите държави членки, с които са свързани, излязоха с обща позиция през март на 2011 година и в тази позиция те посочват какви са техните желания за развитие на асоциирането между Европейския съюз и тези отвъдморски страни и територии. Всички заинтересовани страни ще провеждат годишен форум, включващ политически фактори. Ще има също и редица технически и тристранни срещи с представители на тези територии и на четирите държави членки, с които те са свързани. Предложението, което представихме, е амбициозно по наше мнение и реалистично също времено с това. Целта е, включва създаването на тесни економически отношения между Европейския съюз и ОСТ, подобряване на търговския режим. И след малко моя колега ще доразвие тази тема. Другата цел е свързано с даване на реципрочни отношения между ЕС и ОСТ, на базата на взаимният интерес и на общите ценности. Третата цел е подобряване на конкурентоспособността на ОСТ и на четвърто място засилване на тяхната възможност да, да се адаптират насърчаване на сътрудничество между ОСТ и трети партньори и насърчаване на норми и на ценности, които, на които държи Европейския съюз да се спазват в света. Това предложение за решение е нужната правна база, за да се предприемат действия в приоритетни области. Въпроса за взаимния интерес понякога може да доведе до объркване – въпреки това, считаме, че той не означава, че се отдалечаваме от нуждите на ОСТ за развитие. Според нас се създава по-скоро тясна връзка между приоритетите и стремежите на отвъд морските страни и територии. Не бива да забравяме обаче и другите области, наблягайки на общи интерес. Решението от 2001 година в момента се осъвременява и ние включваме някои новости, които за нас са, са от основно значение. На първо място искахме да наблегнем на сътрудничеството с акцент върху околната среда, климатичните промени и намаляване на риска от катастрофи. Тази част включва също членове, свързани с рибните ресурси и крайбрежните зони. Друга част от това предложение за решение е свързано с търговията и свързаните с нея въпроси и предлагаме тук поредица от правни норми, целта на които е да се предложи търговски режим, който е благоприятен за отвъдморските страни и територии и съответства на нуждите за устойчиво развитие. Особено внимание се обръща на регионалното сътрудничество – и предлагаме значително увеличаване на средствата на регионално ниво. В сравнение с предходният Европейски фонд за развитие. Това, което не променяме, ние запазваме принципа за програмиране на помощта. Целта е да се разшири ефекта от финансирането, осигуряване от Европейския съюз. Господин председателю, това беше накратко най-общо съдържанието на предложението за решение. И преди да дам микрофона на колегата ми, искам да посоча, че това предложение беше съпътствано от много детална оценка на въздействието членовете на Европейският парламент могат да се запознаят с него, ако проявяват интерес. Комисията и докладчикът на парламента Ривалини ще могат да ви дадат нужните допълнителни пояснения при необходимостта. Господин Вал от ГД Търговия. Господин председател, възложено ми е да представя търговския режим, който се създава с това решение на съвета и предложението, което правим. Ще наблегна на това, което представлява интерес за комисията, а именно сферите, в които има подобрение. Първо, подобряване на условията за износ, включително и по отношение на происхода. Второ, подобрение на достъпа до услуги. Трето, повече внимание към, на сътрудничеството. Ще започна с първата точка, господин председател. От 1991 година насам решението на съвета а, дава на а, ОСТ безмитен достъп до Европейския съюз. Това няма да се промени. В предложението, което представяме, се търсят начини за подобряване на а, ситуацията от гледна точка на морските страни и територии. Това става по три начина. Първо, чрез модернизация и подобряване на условията. Второ, чрез а, определяне на ясни правила за свободния достъп, свързан с административни процедури, предотвратяване на нередности и измами, стандартните клаузи, които познаваме. Трето, държавите от ОСТ не трябва да дискриминират Европейския съюз и неговите конкуренти. Това се отнася не само до развитите държави, но и Бразилия, Индия и Китай. По отношение на правилата за происход, които представляват конкретен интерес, ще добавя малко повече подробности. В хода на консултациите тази, този въпрос беше определен като въпрос, който търпи подобрение. Тъй като правилата са на 11, почти 12 години вече. Затова избираме съвременни правила, които са база за нашето подобрение и това е базата, на която се предлага система за подобрение. Като цяло тези правила подобряват или облегчават правилата, свързани с продуктите и происхода. Например, за да се определи происхода на рибата, или националността на кораба, на риболовния кораб, вече няма да бъде изискуемо условие членовете на екипажа да отговарят на изисквания по отношение на националността, т.е. те да бъдат или граждани на Европейския съюз, или на ОСТ. Разбира се, че това са правила, които отговарят и на общия контекст. Второ, новите правила от 2017 година ще поискат а, разрешителни сертификация за происхода. Нека да цитирам няколко а, примери. Това са все а, примери за предложените подобрения. А, до тук, а, разбира се, ги представих, но с удоволствие ще отговарям и на въпроси. Чудесно, благодаря. Някой иска ли да вземе отношение? Господин Ривелини, нямате никой друг. Много благодаря на комисията. Минаваме към следващата точка от дневния ред а именно доклада относно делегацията на Комисията по рибно стопанство, провела се на 9 и 10 октомври в Венеция. Имате доклад, подробен такъв. Господин Стивенсън, който бе начал на делегацията, отсъства в момента. Господин Милана, който бе организатор и той отсъства. Ако някой иска да вземе отношение, добре. Ако не, не тъй като няма никой, нито организаторът, нито председателят така че минаваме към 14 та точка относно делегацията на Комисията по рибно стопанство и нейното посещение в Европейската агенция за контрол на рибарството в Виго, Испания. Имате е, доклада. Господин Санчес Преседо бе начало на организацията и него го няма в момента. Ако някой иска да вземе отношение, госпожо Гарсия, заповядайте. Госпожа Гарсия Ерро първо и след това господин Дейвис. Благодаря, господин председател. Благодарности на техническия секретариат на комисията за а, разписването на доклада. Много добре е редактиран, много е подробен. И да кажа на първо място, че високо оценявам тези два дена. Те бяха интензивни. Всъщност за Три дена бе предвидено посещението, протече за ден, всичко бе концентрирано, изгъстено до максимум, но пак ни даде възможност да оценим колко високо квалифицирани са ангажираните там професионалисти и колко амбициозни са програмите, по които работят. Програми, определени като цел от държавите членки и от самата Европейска агенция. Разбира се, не всичко е розово, изпитват и някои затруднения поради липса на достатъчни данни, които да им позволят да напреднат в области, свързани предимно с интегрираната система за морска политика. И тук искам малко повече да се спра научихме, че бюджетът, с който разполага агенцията и бюджет, който предвижда 57 кадри, които работят там, плюс всички обучителни програми, техният бюджетен ред предвижда също така и финансирането на кораб, специално оборудван, да си сътрудничи с Frontex в общи мисии, както и в мисии, свързани с наблюдението на риболова ННН. Този бюджетен ред за въпросния плавателен съд изчезва за, му, за сега, липсва от е, новият бюджет. И това всъщност ги лишава от много жизненно важна информация, която те до момента са набирали чрез тези данни. обстоятелствата се комплицират все повече и повече, което не означава, че агенцията трябва да се ограничи само с обучителни програми за бъдеще. Освен тези обучителни програми, би трябвало да участват изцяло в всичко предвидено в реформата на опор. За това смятам, че трябва да им се върне бюджетния ред и средствата предвидени в него, за да могат отново да оборудват въпросния плавателен съд. И в заключение, за съжаление, всъщност искам в заключение да подчертая, че за съжаление бяхме само трима европейски депутати – хората се бяха много постарали и ако бяхме отишли повече депутати, повече депутати щяха да останат с положителни впечатления, а и те от нас и нашият ангажимент към европейския проект. Благодаря. Господин Дейвис има думата. Когато отидох в Виго, аз бях малко цинично настроен относно дейността на агенцията и постепенно скептицизма ми намаля. Става дума за инспектори. Там работят хора, които знаят какво правят, които са добре подготвени. Те са запознати с триковете, които прилагат рибарите. И впечатлението ми беше, че се превръщат в център на една мрежа за споделяне на най-добри практики, може да се използва и оборудване за наблюдение, за да се установи каква е риболовната практика, която се прилага. Разполагаме с информация а, чрез а, сателитни, сателити или по, получена по друг начин много от риболовните кораби могат да бъдат следени в реално време до минутата. Може да се види по какъв начин се движат, каква риболовна дейност осъществяват. Има инспектори, които добре знаят какво правят и могат веднага да установят, ако има нещо подозрително. Ако изчезне за един ако един кораб изчезне от радара за един час, както се случва с някои кораби от, от Китай, човек може да се запита какви видове точно се ловят в момента. Обеден съм, че агенцията ще продължи да се развива като център за споделяне на информация между инспекторите в Европа. На второ място следва да е, имаме предвид, е, че се получава достъп до данни от други европейски източници е, и не се плаща за това. Трябва да сме внимателни по отношение на бюджета, защото това е общ ресурс, който се разделя между държавите, които имат риболовни флоти. Трябва добре да се използват средствата и данните. Сигурно риболовните инспектори са доста притеснени, когато не са в състояние да установят някакво нарушение, което е нещо незаконно, което противоречи на основния регламент, или пък когато установят и изпратят досието, това досие се счете за допустимо и започне дейност на прокуратурата в държавите членки. Какво става тогава? Законодателството казва, че държавите членки са тези, които трябва да прилагат наказателното право. То трябва да бъде разобеждаващо, пропорционално. Но ако има едно скъпоструващо разследване, върху много кораби, включващо повече от а, държавите членки, а, тогава местния съд може а, да удари по ръката а, инспектора, да го укори за усърдието му. За това трябва да видим дали може да се направи нещо от комисията за това да се види по какъв начин се прилагат регламентите от държавите членки. Трябва поне да има дискусия между министрите за това какви са подходящите нива на санкции, които да бъдат налагани. Благодаря, господин Дейвис. Сега господин Санчес преседал. Благодаря. Аз като участник също бих искал да взема отношение. Аз съм на... Споделям казаното до момента и наистина това бе изключително полезно посещение. Според мен има три важни точки. На първо място това са плановете за съвместно разгръщане по видове, както и плановете за развитие в бъдеще тези планове ще бъдат регионални и ще обхващат различни видове рибни запаси. Освен това, работата на агенцията може да се използва и за контрол. Не само за контрол на видовете, а изобщо за всички наши риболовни ресурси. Тази агенция е център, обработващ данни за риболова. Това ни дава възможност всъщност да си създадем мнение за развоя на риболовната дейност в реално време. И в бъдеще може отново да се превърне в много удачен инструмент за контрол на цялата ни риболовна политика. Тази агенция си сътрудничи с други агенции, с Космическата агенция, с агенцията Frontex или за морска сигурност. И само да довърша третия въпрос, ще се върна отново на това. И сега на трето място, позволете да кажа, подготовката на сътрудниците там им позволява да се придържат към един и същи начин на работа. Те са обучени по един специален и еднакъв за всички начин. Сега, има нещо, което аз самият смятам, че използваме в недостатъчна степен и го казах отново на госпожа Родос, която готви доклад по реформата на ОПОР. Това е споделено от всички евродепутати, които бяхме на посещението а именно, че Агенцията за контрол на рибното стопанство предоставя данни на други агенции по силата на споразумения за сътрудничество, които има подписани с тях. По този начин нейните ресурси са добре използвани, но това не значи, че тя е достигнала връхната точка ще продължава да има нужда от финансиране и през следващите години, за да може да разгърне целият си потенциал. Пак повтарям, че тази агенция може да контролира не само рибарството, а и изобщо управлението на риболовните ресурси. Това ни е полезно при разписването на многогодишни планове, взимането на решения по един или друг въпрос, ще имаме възможност да разполагаме с конкретни данни. Това всъщност ще направи така, защото е, натрупания от тях материал се използва, а не си остава по чекмеджетата. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат, казва, казва председателя, приключваме днешното заседание. Благодаря на преводачите, казва любезно председателя, и на половин дозината европейски депутати, които смело и сърцато останаха до края на заседанието. Благодаря. До утре.